meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie... Уважаеми колеги, сърдечно добре дошли на нашето заседание във вторник сутринта. Искам да поздравя сред нас заместник председателят на Европейската комисия, комисаря по правосъдието Бивиан Рейдин, която днес ще присъства на малко изслушване по темата, която е обявена. Говорим за хоризонтален документ. От една страна става дума за е, възможността за така наречените колективни искове. Те ще бъдат разгледани в Европа и е, това попада в ресора на комисаря по, по правосъдие. И за това тя е тук. Искам да направя едно техническо указание преди да дам думата на госпожа Рединг преди това имаше контакти с Съюза на европейските потребители и аз не искам да нарека това оплакване, но беше отправена критика, че според тях съюзите за защита на потребителите не участват достатъчно в този процес Темата защита на потребителите се разглежда в ИНКО, а ние ще се концентрираме по процесуално-правните въпроси на тази тема. Организациите за защита на потребителите винаги слушат подобни теми с удоволствие и за това ние предлагаме представител на Организация за защита на потребителите да вземе кратко отношение по тази тема. Ако нямате нищо против, ще постъпим така. Ако нямате възражения, ще чуем, както казах, едно кратко становище на представителката на Бойк. Сега бих е, помолил да от... госпожа Рединг да открие нашето изслушване. Лене, Господин Лене, дами и господа, това е една чудесна възможност да уменим възгледи за това какво Европа може и какво би трябвало да направи в областта на колективните искове. Разбира се, е, че мнението на Европейския парламент е изключително важно и аз ще се съобразя е, с него в следващата ни работа. Естествено, приветствам и намерението на Европейския парламент е, да изготви доклад по собствена инициатива по този въпрос. Като комисар по правосъдието, аз знам колко е важно да се осигури достъпа до правосъдието. Потребителите и затворниците трябва да имат възможност за, на адекватни средства за компенсации, когато техните права са нарушени от непочтенни практики в предприемачеството. Аз знам колко е чувствителен въпросът с колективните искове и е, колко са разнородни възгледите на различните участници в процеса е, по това как Европейския съюз трябва да се занимае с този въпрос. Е, няма да, бъде, да се очудите, ако ви кажа, че държавите членки имат различни възгледи по този въпрос. Някои от тях изобщо не са изготвили механизъм, е, други от тях съвсем наскоро са създали механизми за колективни искове в тяхната правна система, докато други държави членки просто размишляват по евентуалната възможност за създаване на такъв механизъм за бъдеще. Но комисията трябва да вземе предвид всички тези е, събития и трябва да сме сигурни, е, че всяка инициатива на европейско ниво ще има смисъл при тези обстоятелства и да гарантира истинска добавена е, е, стойност, както за европейските граждани, така и за европейското стопанство. Стигнали сме до ключов момент е, е, следствие на допитването до обществеността, което започна в началото на годината и приключи на 30 април, е, когато нашите екипи разгледаха всичко всички, всички мнения, мнения на институции и 20 000 мнения на граждани. Колективният иск е сложен въпрос. Аз искам съвсем накратко да ви представя казаното предопитването. Е, един последователен подход е, към тези искове беше основната причина за провеждането на общественото допитване, защото на първо място трябва да се изясни въпроса е, какво имаме предвид под колективен иск. Трябва да вземем предвид обстоятелството, че колективният иск е широко понятие и в него трябва да се включат както компенсации, е, така и задължителни е, е, мерки. Естествено, трябва да имаме предвид и ключовата роля е, на е, засилването на ролята на обществените власти. А също така е, комисията ще приветства и извън съдебните споразумения. Всичко това трябва да се впише в една обща картина. Ето защо ние искаме да определим общи правни принципи, за да може всяка европейска инициатива по този въпрос да се съобразява е, с хоризонтални е, принципи или с специфични принципи трябва да сме сигурни, че тези общи принципи е, ще се съвместят с европейската правна система и с правните системи на отделните държави членки. Имаше много ценни предложения и идеи по времето на общественото допитване ние ги поставихме на анализ и аз ви уверявам, че е, ние е, ги поставяме на анализ при е, много широк е, като проявяваме много така широки възгледи е, с моя колега Алмуния и с е, колегата Дали. Ние правим този анализ и до края на годината възнамеряваме да изготвим комунике по последователния подход към колективните искове и това е част от намеренията на комисията в тази област ние ще вземем предвид казаното при общественото допитване ще вземем е, също така е, предвид е, и позицията на Европейския парламент. Всъщност въпросът е в каква посока да тръгнем. Според мен има различни възможности. Първата възможност би било да приключим упражнението с комуникето, което ще изготвим. Първо, доводи за е, по-задълбочен европейски подход, но те не са задължителни. Втората възможност е да насърчаваме развитие в държавите членки, като изготвим препоръка. И третата възможност би било е, правна намеса е, или чрез отраслова инициатива, или чрез по-хоризонтален инструмент. На настоящия етап, господин председател, е, би било е, рано е, да така предпоставим каква възможност ще изберем защото колегите все още не са взели решения и не са направили предложенията си към колегиума. Независимо от това обаче, вече е очевидно, че всяка инициатива в тази област трябва да спазва правната традиция на всяка държава членка и каквато инициатива ние да предприемем, трябва да избягва намеса е, в е, правните системи. Не искаме да е, повтаряме грешките, които бяха допуснати в Съединените щати. Ето защо, господин председател, моите сътрудници с голямо внимание ще се занимаят с предложенията, които ще направи Европейския парламент и по-специално вашата комисия. Благодаря, госпожо заместник-председател на комисията за това встъпление. Аз искам да посоча, че е, вие наистина много подробно описахте подхода на Европейската комисия в тази сфера. Ние приветстваме изключително вашия подход. В последния мандат аз бях докладчик в е, Комисията по економически и парични въпроси за становището на парламента по Бялата книга. За съжаление, по повод на този доклад е, трябваше да установим, че комисията тогава по-скоро показваше тенденция да игнорира изцяло това, което предлагаме тук, така че е, Нашите предложения бяха поставени в чекмеджето и беше разработен един напълно секторен подход. И сега се радвам, че в новата комисия има отговорни комисари, които работят в е, тази област и които е, съвсем сериозно се отнасят към резервите, които тогава изрази парламента. И аз смятам, че тази тенденция е много добра. Становището тогава по Бялата книга беше всъщност последното актуалното решение на Европейския парламент в последния мандат. Сега в новия мандат Парламентът не е изработил колективен документ още по колективните искове. Аз мисля, че това ще бъде първият основен документ, който ще бъде разработен и прият в парламента. Мисля, че не е тайна, когато казвам, че искам да се върна към това, което беше обсъждано в последния мандат. Много от е, нещата бяха вече обсъдени. Разбира се, ние не искаме да а, е, подражаваме на американската система. Това е абсолютно безспорно. Също така не искаме и а, е, това, което а, става в Турция да възприемаме. Нашите инструменти, които разработваме, е, изцяло могат да имат някакво въздействие, като се има предвид, например, развитието в Америка, така наречените въпроси тип Discovery, които са много сложни. Вчера проведох дискусия с комисар Алмуня по този въпрос и стана ясно, че тези въпроси все още не са решени така че според мен е необходимо още да си помислим какъв да бъде крайният резултат, какво можем да поемем като отговорност и какво не. Втора важна точка, която вие засегнахте, това е, е приемата на Dispute Resolution, това са извънсъдебните споразумения. Те са много по-ефтини и много често по-ефективни. Това е изключително важен аспект от гледна точка на парламента. Още тогава, когато вземахме решение по Бялата книга, взехме имахме предвид това. Също така е важно този въпрос да бъде прехвърлен и на националните парламенти по пътя на субсидиарността. Важно е в трансграничен аспект да можем да се справяме с тези масови явления, с тези масови случая, а парламентът сред редица изслушвания, не само в нашата комисия, се занимава много подробно с този въпрос и като се има предвид това, което вие искате да съобщите в края на годината. Ние ще разработим нашата позиция и а, е, това ще бъде съществен елемент а, е, в нея. Също така 2008-2009 година беше проведен а, е, фундаментален дебат а, за хоризонтален а, подход. Аз а, мисля, че този подход е много добър, защото по този начин ще се а, предотврати раздробяването на националните правни системи и а, в а, законодателния процес аз установявам, че първо сме започвали от е, едно състояние на раздробяване и е много е, трудно след това да обединим различните е, документи в общия дебат. И за това смятам, че това е тема, която ние трябва да обсъдим още веднъж много интензивно. Това бих искал да кажа аз е, като встъпление. Има едно желание за изказване от госпожа Рапти, но няма да го допусна, защото трябва да продължим по дневния ред с е, въпроси и отговори. Трябва да изслушаме експертите и след това ще открия дебата. Още веднъж искам да благодаря на госпожа Рединг за това, че дойде сред нас и сега продължаваме с изслушването на експертите. Сега, моля, или по-скоро бих искал да поздравя експертите сред нас, господин Джорал Мадер, Макдермот, след това Лоренцо, председател на компетентният орган или комисия в Португалия, която се занимава с упражняването на такива права, доктор Анке Зеслер е ръководител на отдел Litigation в, или по-скоро на правния отдел в Siemens – и е, също така е, Малкам Карлист е, и е, Госпожа Мачулеви Цюте ще даде кратко становище във връзка с защита на потребителите в бойки. След това ще имаме време за въпроси и отговори, след което ще проведем дискусията и ще имате възможност да се изкажете. Сега давам думата на господин Жерар Макдармот. Давам му думата. Благодаря. Да, ще направя няколко коментар, най-вече от английска гледна точка и какво сме постигнали до сега в Англия и какво евентуално ще очакваме за бъдеще, особено когато става въпрос за такива колективни искания. И първо ще кажа моето становище. Аз съм адвокат, който се е занимавал с подобни случаи, с хора, които а, примерно са пострадали при някакви инциденти, тежко пострадали и при трансгранични конфликти. Давам си сметка за трудностите при финансирането. Аз тук представлявам организация на адвокатите, и, но все пак говори и от собствено име. Първото, което искам да кажа, че ние в Англия имаме една а, група, която се занимава с а, подобни спорове. А, и да, ние се опитваме да класифицираме досиетата по сходност, когато имаме една група от сходни проблеми. Имаше наскоро а, един такъв случай, свързан с British Airways, а, с един, а, хора, които се опитваха да, им, да представят колективен иск срещу тях. Той беше отхвърлен. Имаме също така специфични процедури, и за следващите 9-10 минути ще се опитам да ви представя случаите в това отношение в Англия и финансирането. Относно подобни колективни искове, имаше около 70 от тях на последък. Някои са сложни, обикновено също така са а, скъпи. И а, това обаче е единственото решение, е, защото иначе отделен потребител трудно може да успее да се пребори сам с, примерно, голяма фирма. Много, много от случаите тези проблеми се осложняват и от факта, че има специфично законодателство и трябва то да се спазва. са много сложни са за управление тези случаи. В Англия и Уелс имаме съд, който се занимава с тези проблеми. Решенията са правно задължителни. Имаме по принцип и а, специфични случаи, които се разискват. Целта на тези случаи е да се опитаме да винаги да осигурим достъп до правосъдие, когато имаме голям брой засегнати хора. Групата не трябва да е малка и по този начин се избягва дублиране на усилията. И комисията или парламента, когато дават препоръки, винаги трябва да не забравят няколко основни принципи бързина, ефективност и избягване на дублирането. Целта е, както винаги също, и да постигнем равновесие между двете страни. Това е до някъде в противопоставяне с пътните инциденти. За пътните инциденти имаме много добре развита система. Когато някой е ранен дори и леко, всеки, всеки има право да поиска обещетение. Например, ако а, и системата работи толкова добре, че ако примерно някой е пострадал и стоеността на инцидента се е някъде около 3000 лири, човека може да получи обещетение до 10 000. Така че ние трябва да имаме също така добри механизми и в случаите, за които говоря. Първо, като правна база, за да може също така и адвоката да не забравя какви ще са последствията и резултатите от печеленето на един такъв процес. Много пъти това засяга, примерно, различни области, например, болниците, даряване на органи или взимане на тъкани от деца и така нататък. Докато други случаи, примерно, са екологични. Но, но това върху което ние се опитваме да се средочим е един случай, който всъщност не е точно свързан директно с потребителите. Например, магазин за мебели, който продава мебели – и който, примерно, ам, някои от мебелите се оказват некачествени или лесно разяждани от молци, Това са случаи, които са, не засягат пряко потребителите. В смисъл, вредата е много малка, но а, с един такъв колективен иск може да се окаже осъществим на практика. И ние също понякога се занимаваме и с финансови проблеми. И нека да ви дам моето становище. Смятам, че е много важно да имаме такива искове колективни. Понякога индивидуалните искове не се оказват полезни, не се оказват ефективни и ефтини и е, не винаги успяват да се наложат над, потребителите, над производителите. Много пъти, ако имаме много индивидуални искове срещу един и същ производител, нещата могат да се затънат в хаос, докато е много по-лесно да се управляват, ако мога така да ги нарека, тези а, искове. Много от случаите също са свързани и с токсични вещества, например, когато а, имахме, например, изгарани от причини, от а, газ и други. И, например, в а, подобни случаи също трябва да имаме щети над 1500 лири, за да започнем процес. Много пъти обаче тези случаи са трудни за финансиране, ако мога да го нарека така. Какво означава това? Това е моето собствено становище. много от случаите, когато има каквото и какъвто и да бил такъв спор, съдебен спор, трябва да има естествено и някакво плащане. В Уелс ние имаме една добре развита система на такси и имаме също така застрахователна система, при която застрахователя ще се нагърби да плаща когато, разбира се, сметне, че това е, е отговаря на изискванията по договора. И сега изготвихме и една, така да се каже, един така да се каже, доклад пред парламента, който говори за финансовите, също така и за правните страни. Целта е да Например, в много тежки случаи, когато ем, адвокатите трябва да хвърлят много време, разбира се, в такъв случай е, защ... този, който ще се ползва от защитата, ще трябва да плати една базова такса, а после вече ще се плаща допълнителна такса в случай на успех на спечелване на делото. Разбира се, понякога адвокатите също поемат рисковете, въпреки че препоръчително е да не, да не е така. Но в някои от случаите е много трудно да се каже какъв ще е риска. Докато при други, например, древен пътно-транспортно пътно происшествие, нещо такова, нещата там са много ясни. И понякога един адвокат може да проучва досието седмици и повече, а именно за това е нужно да се види и финансирането. А що се отнася до условията, има някои случаи, когато ам, е много трудно да се предвидят какви такси и какви средства ще бъдат нужни. Понякога, разбира се, се плаща гаранция. В Съединените щати нещата стоят по-различно. И много пъти в съдебните системи се говори, за това се, има правило, че този, който губи, плаща. Но Е, понякога се казва даже, че тази инициатива за плащането на този, който губи делото, е много добра инициатива, за да се избегнат излишни съдебни спорове. Благодаря ви. Благодаря, господин Дармот. Сега искаме да обърнем поглед към португалския опит. Госпожа Паула Лоренцо, давам ви думата. Благодаря. Бих искала да ви благодаря за отправената ми покана, за възможността да говоря пред правната комисия на Европейския парламент във връзка с това изслушване. Благодаря господин Лене. Колективният иск в Португалия е много стар правен инструмент и съществува още от 16 век в нашата правна система, така че няма нищо очудващо в това, че той е вписан и в Конституцията в Конституцията на Португалия. В неговия член 52 или нея 3. Така че Конституцията на Португалската република признава колективния иск – Бих е, искала да ви обясня е, какви е, аргументи за и против откриваме в португалското законодателство и накрая да ви занимая с въпросите, които в момента се задаваме. Така че колективният иск е основно право, което може да се упражнява от всеки граждани или от сдружения, които защитават интереси, като например обществено здраве, защита на потребители, качество на живота, живот, опазване на околната среда и културно наследство. А, а, мисля, че а, е, този инструмент има а, е, първо превентивен характер, а, така че а, е, когато искаме да осъдим определена практика, и по-специално нещо, което се прави в областта на околната среда или защитата на потребителите. Има, разбира се, и наказателна мярка, която налага компенсации и която предвижда част от северноамериканската система. В Конституцията на Португалската република, в нашия основен закон, се говори за обещетения на потърпевшите. Това предвижда основно обещетения на, е, увредени, за увредени интереси. Е, закона е, за колективния иск гарантира е, законосообразността на възможността както на отделните граждани и на сдруженията да завеждат дела, но също така и на ведомствата и на държавни органи. Искам да подчертая няколко важни аспекта. Първо, значителните компенсации на съда при неоснователни искове или при опасност е, да се окажат те неоснователни, при това е, положение се опитваме да избегнем е, всякакви е, излишни, прекомерни искове. По този начин, например, не се опрощават съдебните разноски, но също така съдята може да поиска доказателства, с други думи, да се излезе от процедурата. Този, който подава иска, представлява всички съсегнати интереси, освен ако не използва право на на неучастие. Е, ясно е в дадения случай, че се говори за защита на подобни дела в Португалия, защото е, жалбоподавателите няма да плащат е, съдебни разноски. С други думи, няма никакво право или задължение за обещетение. независимо от това обаче, обнародването на наказателни решения, като загубилия делото поеме съдебните разходи, разноски, играе превентивна роля, защото по този начин се търси извънсъдебно споразумение, за да се избегне наказателно решение, както и обнародването му в съответната, съответната правна литература. Е, има има дихотомия във връзка с наказанието, което се прилага. От една страна се наказва този, е, който е причинил вреди, а от друга страна се обещетява потерпевшия има освен това и необходимост да бъдат обещетени лицата, е, чието е, интереси са засегнати, е, без обаче те да бъдат упоменати поименно. Те са колективно представени и са обещетени от фонд, но този фонд все още не е създаден и това е затруднението в настоящия ни закон. Има различни режими за различните сектори. Примерно по е, правото на потребителите виждаме, че има много сдружения за защита на потребителите, е, Общия съюз на потребителите, Съюза на потреблението, но законодателството за защита на потребителите е, се използвал и много по-често е, са се позовавали на закона за защита на потребителите, отколкото на закона за колективните искове. Независимо от това, е, че Закона за защита на потребителите е прият една година след Закона за колективните искове. Защото всъщност е, по силата на този закон се защитават економически интереси, е, право на превенция, а също така и при цесии. Но в края на краищата по силата на този закон се използва и правото на колективен иск. Друг други правни инструменти, които се използват, е това е закона за общите клаузи е, при изключване на договори. Е, има списък на забранени клаузи, е, които да бъдат включени при изключване на договор. По този начин се предотвратяват дела при цеси и е, просто определени клаузи не се е, включват в е, договори. По този начин може да бъде осъдено използването на подобни клаузи при изключване на договори и представителните сдружения на потребители обикновено прибягват до тях. Освен това има и основни закони за защита на околната среда. Е, по силата на които е, могат да бъдат заведени дела. Има и един аспект, който е много важен е, при защита на околната среда. Гражданската отговорност при увреждане на околната среда става чрез естествен закон. Когато има наказателно е, решение, е, тогава обещетението се изплаща от фонда, който е създаден 2006 година и който влиза в действие 2008 година. Е, тогава размера на обещетенията придобива публичен характер и това променя в някакъв смисъл положението във връзка с гражданската отговорност. Искам да е, поставя ударението и при индивидуални интереси, които са хомогенни, а също така и колективи на инвеститори е, при е, е, е, недвижимо имущество, е, тогава също се предвижда фонд за обещетения, за гарантирани права, особено при случай, че не могат да се идентифицират титулярите, защото много често групите на инвеститори са много широки групи. Сега аргументите за и против колективния иск, те имат превентивен характер, насърчават извънсъдебните споразумения, е, насърчават достъпа до правосъдие е, и е, до обещетения на нанесени вреди. Има освен това е, и е, равно третиране е, на идентични спорове. Има значителна намеса от страна на съда, освобождаване от изплащане на съдебни разноски. Критиките са известни, увеличение на броя на делата, излишно Е, това може да се окаже опасен инструмент, е, който да постави под заплаха е, равнопоставеността между изпълнителната и, законода... и, и, и, и власт и правосъдната власт. А освен това има прекалено голяма заплаха от обещетение, чието размер трудно се изчислява, трудно се разпределят и обещетенията между различните извършители. Може освен това да доведе и е, до несъстоятелност на различни предприятия, така че е, в края на краищата е, трудно могат да бъдат изплатени и изобщо получени средствата, които са присъдени или да се изплати дълг. В заключение бих казала, че колективният иск в Португалия е, не се увенча с успех. В е, Португалия не е проведено сериозно проучване на причините на тази липса на успех. Трябва да се оцени отражението върху правната система. Е, оценката е правена е, секторно, а не хоризонтално. Мисля, че причината е, се корени в разнородните правни режими, особено при делата по цеси. Колективният иск много често не е предпочетения правен инструмент. Понякога съда трябва да прецени дали всъщност искате колективен или не. Освен това, позоваването на закона за защита на потребителите много често е заменил позоваването на закона за колективния иск. От е, друга страна, е, тази дихотомия, която споменах между индивидуалната наказателно обещетение и е, глобалното обещетение чрез публичен фонд, който все още не е създаден, е, освен в случаите с околната среда, защото има специален фонд за околната среда, така че е, трудно се изчислява обещетението, е, тъй като данните са абстрактни, има по-скоро презумпция за щета, отколкото реално изчислена щета. Ето защо трудно се отпускат обещетенията, а и потерпевшите трудно се идентифицират. Освен това, искам да ви кажа, че е, трудно се изпълняват наказателните присъди. Обикновено размерите е, като цяло е, трябва да се изплатят ликвидационно. А, освен това, няма критерии за разпределяне на обещетението измежду всички потърпевши вследствие на което трудно се е, прилага закона за колективният иск. 1999 година имаше едно дело в Португалия, е, е, трудно покриване на разходи от страна на Португал Телеком. Е, това засяга повече от 1 милиона потребители. Беше подаден колективен иск от Сдружение за защита на потребителите – и съда първо се опита да прецени каква процедура трябва да се приложи и когато се установи, че действително могат да се позоват на закона за колективния иск, те заявиха, че удръжката на такси за Португал Телеком е незаконна, обаче наказателното решение много трудно се прилага защото Върховният съд на Португалия е, постанови, че е, много трудно ще бъде е, приведено в изпълнение съдебното решение в край на краищата Телеком предложи безплатно обаждане в неделя при условие, че хората подпишат нещо – Е, тогава обаче възникна въпроса за е, ефективността на подобно споразумение е, предвид всички потребители, които искаха да им се върнат парите, които са платили. Е, и така, е, постепенно колективният иск е, беше заменен с дело цесия по силата на закона за защита на потребителите, а също така и по силата на закона за защита на околната среда защото е, се откриха други механизми, за да се постигне същата цел. А именно, е, ние се опитахме е, да уеднаквим различните случаи в областта на определен вид право процесуалното право. Опитах се да ви запозная с качествата и недостатъците на португалската система и очаквам вашите въпроси, за да ви отговоря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа доктор Анке Зеслер. Добро утро, дами и господа. Благодаря за поканата, за да говорите пред вас за колективните искове. Съгласни сме с комисията, че тези искове трябва да бъдат за потребителите. Европейските такива инструменти обаче могат да нарушат динамиката на процеса в отделните държави членки. Много държави членки вече въведоха подобни инструменти, което е в правната традиция на техните държави през изминалите години. Прилагащите на практика механизми също работят, но не може да се налагат на държавите членки да прилагат подобни инструменти за много бързи, кратки срокове. Това е контрапродуктивно. Когато наистина налагаме европейско законодателство, трябва да изискваме повече предпазливост. Не трябва обаче това да означава, че колективните искове трябва да имат неограничен достъп до съда. И а, трябва да се разглеждат, наистина да има баланс между индивидуалните искове и а, колективните. Искам да се спра на пет основни проблема. Дали наистина има нужда от общоевропейски такива инструменти за колективни искове? Второ, дали обществото и потребителите ще се възползват от такива инструменти. След това какво сме научили от случаите в Съединените щати, какво трябва да бъде избегнато при, е, във всички случаи и накрая как потребителите трябва евентуално, как тези искове трябва да протичат успешно. И така, наистина имаме ли нужда от общо европейски колективни искове? Нека да ви кажа, че ние тук, ние, на фирмата, която представям, сме, можем да бъдем и от двете страни. И като обвинен, и като обвинител. Особено, що се отнася до е, закона за конкуренцията, много трудно може да има такова прилагане. Налагат се глоби на картелите и на монополите. През 2008 година комисията наложи 856 ми, милиона евро на Сен Губан за това, че участва в картела Carglass. След това наложи на Intel през 2009 година глоба от а, 1060 милиона евро за, пак за картел и също така през 2010 подобна глоба беше наложена на Air Cargo картел. В а, Германия съответно тези практики е, също се контролират на национално ниво. Относно компенсациите, много от е, отделните е, искове могат да бъдат компенсирани. И много трудно обаче тези, които дават искове, тези, които внасят искове, успяват да го направят в трансгранични конфликти. Един от основните примери тук е свързан с карго картела. Нека да ви кажа малко повече по този случай. Според собствените им, им изказване, частна организация беше събрала оплаквания от 11 държави членки, от гражданите на 11 държави членки в това число и а, на над 11 милиона евро. И без изненада, позицията на Siemens е съвпада с малките и средни предприятия, така както и с позицията на Бизнес Европа. Това са, организа... Това са организации, които представляват интересите на, на фирмите от всякакъв размер. Така, втората ми точка. Може ли тези колективни искове наистина да са добри? Не трябва да има цели, е, свързани с печалби или други. Потребителите по-отделно нямат почти никаква власт да направят такива жалби. И обществените власти трябва да работят от името на потребителите, не потребителите от името на обществените власти. Не може да се увеличава тежеста. и не трябва да се прехвърля тежеста към отделните индивиди, а едновременно с това това пък означава и допълнително осложняване на работата на съда. Друг въпрос. Откъде ще дойдат парите? Защото, нека тук да ви дам пример. Около 36% от компенсациите в Съединените щати не са от отделните оплакващи се страни. Повечето от другите разходи трябва да дойде от този, който загуби. Най-важното е да осигурим най-добрите инициати... най-добрите насърчавания. Не може да си позволим някои да получат компенсации, едновременно с това да вършат погрешни неща. И в заключение, колективните искове обикновено не са ефективни. Не са бързи решения. Но пък аз от 20 годишната си практика знам, че колкото повече страни участват, толкова по-дълго става взимането на решение съда. Това означава и повече средства, и това, които ще бъдат похарчени, и а, следователно не са подходящи, когато става въпрос за дребни обещетения. Какво научаваме от а, случилото с Съединените щати? Около 35% от от случаите са довели малките предприятия, срещу които са поведени такива искове, до фалит. Освен риска от фалит, има също така и много изнудване. Всички знаем, че между, между 70, около 70% от случаите се в, на някакви спорове в Съединените щати се решават в съда. Тези съдебни искове са много често срещано явление, но може би това не е най-доброто, защото това е дълга и скъпа процедура. И съответно, тези процедури могат да създадат едни такива възможности за шантажиране и за корупция. И освен това, и двете страни ще понесат големи загуби преди дори да се докаже кой е виновен и кой не. Това засяга примерно и а, пазарите, когато имаме е, участието на голяма компания, примерно. Сега економическата реалност е още по-тежка. Никой не знае какво ще се случи след един такъв процес. Нещата се развиват бързо. И Днес, поради спецификата на обстоятелствата, всяка една държава не може да прилага абсолютно същите мерки навсякъде. Ефектът няма да бъде същия. Нито една от държавите с дългосрочен, с дълъг опит не смята, че това е най-доброто решение. Другият проблем са високите разходи, които всъщност никак, по никакъв начин не могат да бъдат покрити. Например, при една голяма фирма, като нашата, ще паднат цените на акциите. При все това обвинението беше напълно необосновано и сименско доказа на ранен етап. Но при все това, въпреки бързия развой на нещата, над 2 милиона е, е, долара ни трябваха, за да подготвим защитата си. Никой няма да ни върне тези пари. И това е само външен разход. И ако бяхме успели да се организираме още по-бързо, евентуално можеха да се намалят разходите. Но нека да не забравяме, че това не са единствените разходи. Имаме разходи за застраховка които понякога са около 20% от а, стандартната цена на продуктите. И кой всъщност плаща всички тези а, средства за спор, съдебни спорове? Ами потребителите. Именно за това трябва да избегнем подобни колективни искове. Не трябва да имаме система, както Съединените щати, която действа като катализатор за подобни колективни искове. Не трябва да има Изоставане на правилото за, за губещият плащ и не трябва да имат допълнителни, да се, трябва да се ограничат щетите. В такъв случай, как могат потребителите да си търсят правата по ефективен начин? Трябва трябва да се постараем да ограничим процедурите за единични случаи, трябва да имаме посредничество и, например, потребителите, които имат дребни оплаквания и които отиват пред съда. Мисля, че това е грешна стъпка. Както за потребителите, така и за съда. От доста време се насърчава използването на резолюцията за разрешаване на конфликтите, особено когато става въпрос за малки, за дребни спорове. Мисля, че това е правилният път. Благодаря. Благодаря. Господин Малком Карлайн има думата. Благодаря ви за отправената ми покана. Искам да кажа три неща като въведение. Първо, нашата организация Европейски правен форум иска бързо и ефективно да оправдава исковете. Именно заради това сме създадени. Е, как по най-добър начин да се обещетяват исковете? Ние не смятаме, че един единен европейски механизъм ще постигне тази цел. Е, тъкмо му обратното, ние смятаме, че трябва да се възприеме е, нов подход. Е, трябва всяка държава членка да прецени кое е най-добре, кое е най-подходящо и кое е най-подходящо за нейната правна система. И на трето място трябва да се търсят извън съдебни споразумения, като се подкрепят подкрепят потребителите от обществените органи. Трябва, разбира се, е, да има е, ясна определена цел на процеса и да се гарантира неговата справедливост. Искам да кажа, че не иска не е същото, както е collective litigation, както се казва в, на английски. Понякога се смята, че само collective litigation може да постигне обещетение е, за е, лицата и за предприятията. Всъщност, при този litigation, всъщност се търси компенсация при колективен litigation. Потерпевшите са групи група и техните е, имат общи и основани интереси. Но е, колективният иск може да не е, е необходим и за потребители, и за предприятия. Е, е не, не винаги е най-подходящото средство при търсене на окончателното решение. Искам освен това да кажа, че няма един е, форма, е, за извънсъдебни споразумения, защото те са най-широка е, гама, е, те са доброволен механизъм и, и споровете могат да се решат съобразно общото желание на страните да постигнат споразумение по даден спор. Техниките са подобни навсякъде. Може да има отделни страни или споразумения между различни страни, различни механизми за постигане на споразумение споразумение, е, но е, официален процес. Но структурите на самото споразумение е различно в отделните страни. Следователно е, няма единно решение, което да се прилага навсякъде в Европа. Е, според мен ние трябва да определим просто общи принципи, по които да постигнем споразумение и да се даде възможност на всяка страна да ги прилага, така както подобава най-добре на съответната и правна съдебна система. Аз това, това смятам, че е, офи, потенциалното посредничество не е типично е, извънсъдебно споразумение. Извъчно, извънсъдебното споразумение винаги предполага спор, докато при посредничеството обикновено има е, дело, има е, скъпа процедура и това е, е малка част от спектъра от извънсъдебните е, споразумения. Е, типичната медиация или споразумения се използват при положение, че интересите са на малки стойности. Как се прилагат те? Обикновено при процедури, които съществуват при всички предприятия, при много искове, преди обаче да възникне спор. Много често сега, Разрешението на споровете съществува в много страни, включително в северните страни, в Холандия, в е, Великобритания. Обикновенно е, те са отраслови, е, засягат промишленост в отделни отрасли и обикновенно се подкрепят не само от предприемачите, но и от потребителите. Е, и най-развитите извънзадемни споразумения са в Холандия. Всички предприятия в Холандия са покрити от 49 е, съвета и обикновено те гледат да запазят тяхната репутация, е, когато е, има е, комитета за разрешение на спорове, където са включени много участници и там има високи стандарти е, за разрешение на спора. Това включва и финансови услуги. Е, по този начин холандските потребители е, се ползват с висока степен на защита. Е, повече от 11 000 случая годишно. Всичко е прозрачно и ако потребителя иска да знае къде да отиде, тогава те са насочени къде точно да подадат своята жалба. И предприятията, които са членове на тези съвети, нямат вариант, освен да прилагат е процедурата, която е създадена. Е, система за омбудсмана, както секторно, така и хоризонтално, обикновено насърчават разрешението на споровете. Много често това са представители на правителствата много често в северните страни е, те са е, е, така много уважавани, защото са почтенни и прилагат процедурата правилно. уважават ги както ушците, така и ответниците за разрешаване на спора. общо взето те могат да преценят кой иска трябва да бъде внесен в съда или не и в северните страни много често се оказва, че някои искове са неоснователни. Същия опит се наблюдава и в Лондон, където имаме служба на финансов омбудсман, където има повече от 1600 случая в годин, през годината. Това са най-големите служби на омбудсман в Европа и 40% от исковете се отхвърлят поради това, че са неоснователни. Е, правителството създава е, схеми за разрешаване на частни проблеми. Във всички държави членки има е, схеми за компенсации от правителствата при щети от вакцини. В Швеция, например, и правителството и промишлеността се занимава с страничните ефекти от определени предприятия. В Великобритания имаме схема за компенсация за заболявания на миньорите, професионални заболявания. По този начин се печели много време и много средства, защото не се завеждат излишни дела. Това показва, че е, механизмите за извън съдебни споразумения е, засягат не само индивидуалните, но и колективните искове. Механизмът е бърз, гъвкав, е, лесно достъпен, също така онлайн и всички ищци казват, че така се постига добри резултати. Обикновено се екстраполират и искове от подобно естество и подобни случаи са обединени в групи. По този начин аз смятам, че колективните искове са твърде сложни при официалните системи, докато при а, аз мисля, че съдебната процедура не може да бъде изчерпателна, а, но може да удовлетвори страните а, при разумно решение на спора без време и разходи. Е, този пример показва, е, че извънсъдебните споразумения се насърчават и от властите, които защитават потребителите. Ако има някакви нарушения на законите, тогава възниква въпроса за компенсацията. Регулатора може да не извърши обещетението, но ще я насърчава. Е, и ако обаче се окаже, че не е необходимо обещетение, то тогава регулатора трябва да го признае. Мисля, че подобен подход насърчава компенсацията. Е, е, потребителите не, пред, не завеждат самите те дела и се подобрява поведението им за в бъдеще. В рамките на този контекст искаме да видим каква е ролята на колективния иск. Може страните да не се съгласят да търсят извънсъдебно споразумение и искат съда да определи кой е прав и кой е крив. Те трябва да имат правото да го извършат, но насърчавайки извънсъдебните споразумения, състояние, ние трябва да минимализираме необходимостта от съдебен спор. За сметка на това обаче, е, трябва, ако страните настояват, е, съда трябва да насърчи е, извънсъдебното споразумение. Ако обаче и обществените власти са включени, трябва съда също да предотврати е, всяка прекомерна власт от тяхна страна, защото регулатора не може да бъде и съдя, и съдебен съседател е, е, никой не би трябвало обаче да може да се откаже от извънсъдебното споразумение. Примерно в е, съда в Холандия играе роля в този случай. Е, понякога се казва, че извънсъдебното споразумение е чудесно, обаче все пак не отменя възможността от дело. Така ли е наистина? Мисля, че е, предприятия, които е, държат на себе си, заменят извън съдебното споразумение. Ако обаче основателните искове съществуват, трябва ли първо правителствата да засилят защитата на потребителите, вместо да очакват потребителите да завеждат дела? Аз мисля, че трябва да се прилага повече правосъдие на национално ниво, ако има резултат, той трябва да бъде на национално ниво, а не чрез нов европейски инструмент. 14 държави членки дават възможност да има колективни искове, но те са различни, самите случаи са различни и е, се вписват в различна национална правна традиция и различни правила. И няма да бъде възможност да се хармонизират тези 14 закона, е, без да се предизвиква нарушение е, на е, гражданското правораздаване във всяка страна. И мисля, че ще бъде трудно да се създаде един общ европейски механизъм. Никой в Брюксел, нито където и да било, няма да възстановява американския колективен иск. Всички сме съгласни по това. Ако искаме да създаваме европейски пазар с 400 милиона потребители и много предприятия, предприятия, как ще имаме доверие, е, че е, тази система няма да има злоупотреби. В Европа има различни правни традиции, но това не е достатъчно, е, защото злоупотребите вече са изпитвани на национално ниво. Примерно при колективни искове в Великобритания през 80-те и 90-те години всички се провалиха и е, съда ги отхвърли е, поради е, това, че не са съществени. Много направи, след като и двете страни похарчиха 10 милиона лири, без да бъдат възстановени. И при ищеца разходите се плащат от правителството и по този начин се унищожава правното основание за колективни искове в Великобритания. В заключение искам да предложа по-скоро да използваме нов европейски модел за колективни и индивидуални искове, като да се основава на идеята да се допълнят към обществените власти, но под контрола на съда. Искам да кажа, че принципите на европейско ниво трябва да дадат възможност на всяка държава да се адаптира, без да се нарушава възможността тези механизми да се съобразяват с националната правна система. Благодаря. Също и аз ви благодаря най-сърдечно и сега давам думата на госпожа Марциели за кратко становище. Не знам къде е седнала. Да, моля, давам ви думата. Much, Chair, благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да и своето становище. Тъй като разполагам с малко време, няма да говоря с обща позиция, няма да се повтарям. Мисля, че нещата вече са ясни. Но исках все пак да засегна някои проблеми, които бяха вече споменати а, днес тук, относно ситуацията в Съединените щати. Разбира се, имаше много дискусии по тази ситуация. И се каза, че нито ситуацията, нито традицията е една и съща. Нещата са, са съвсем различни в Европа. Това засяга и застрахователните навици и така нататък. И Нека да кажа, че цените на подобни съдебни спорове е, са различни също, в зависимост от страната, ако сравним Съединените щати с Европа. Например, опита на Испания, където също има такива колективни искове и има вече на практика подобни е, искове в съда. Е, такива искове съществуват и в Канада, например. Те бяха въведени след като се взе пример от американската система, разбира се, първо беше наблюдавана тази американска система около 20 години и се взеха нужните предпазни мерки. Така че наистина има такива предпазни мерки, които позволяват да се приложи правилно, да се приложи много по-добре тази система на колективни искания, без да стават злоупотреби с системата. Разбира се, всички сме съгласни, че стигането до съда трябва да е последната стъпка. Но ако имаме също едно, едни такива извънсъдебни споразумения, те, и, че те, и ако те функционират добре, нещата могат да се организират. Имаме подобна система в а, северните страни където освен тези извънсъдени споразумения си има и колективни искове пред съда. Идеята е да а, обаче да се прави максимално възможност за да има а, едно добро решение, в смисъл едно решение, без да се стига до съд. Нека да видим как стоят нещата в Европейския съюз. Европейската комисия беше наложила, три, е, беше наложила големи глоби на три големи компании, които произвеждат перилни препарати, като Арио и други, за картелни цени. И комисията сама призна, че подобни практики са вредни за потребителите в отделните държави членки, отделните компании съответно видяха репутацията им да пада. И а, много от а, държавите, много от потребителите в държавите съответно се обърнаха към съда и подадоха искове, но пък други решиха, че по-добре ще се опитат а, да разрешат тези спорове в извънсъдебни споразумения. Но дори тези случаи си имат своите ограничения все пак. И накрая за Европейският съюз. Да, ние сме съгласни, че тези колективни искания, искове трябва да бъдат а, прилагани за определени случаи, но хоризонталните инструменти повдигат въпроси, свързани с времето, което ще отнемат тези искове. Така че се питаме дали един общ принцип на европейско ниво трябва да бъде изграден на ниво комуникент на Европейската комисия. Смятаме да го направим през тази година и след това ще има няколко отделни инициативи за а, отделните а, случаи, за колективните искове, но в името на, на съгласуваността, евентуално те ще бъдат разглеждани в един пакет. Но разбира се, тези принципи ще бъдат обявени в комуникент на комисията. Благодаря. Благодаря ви. Сега има две изказвания от колегите. Първо давам думата на госпожа Рапти. Моля, вие и преди това искахте да вземете думата. Давам вие сега. Благодаря, е, господин председател. Благодаря за организирането на това изслушване. Много полезно изслушване за нас. Искам да попитам госпожа Рединг. Какво е нейното становище по тези елементи. Раз... Исках да я попитам всъщност, но тя не е тук в момента. Искам също да чуя повече детайли относно законодателното предложение. Това е от мен. Трябва да отида в комисията ИМКО, защото там трябва да представя становището си за колективните искове. Така че това изслушване е много полезно за мен. И имах възможността да чуя заключенията на едини от нашите оратори. Много полезно изслушване. И също така се надявам да видя и потребителската гледна точка. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Берлингуар. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да благодаря на председателя на комисията за организирането на това изслушване. Според мен, Трябва да призная, че съм малко загрижен, защото съзнавам и съм убеден, че е много важно да се обсъжда такава деликатна тема, която освен това е много комплексна, и то да се обсъжда така, че наистина да се действа много предпазливо и да не се допускат грешки. Също така не трябва да се водим от някакви идеологически визии – и да се стига до демократични ексцеси. Трябва да работим много конкретно, а не да се придържаме към абстрактни тези. Загрижен съм обаче и за нещо друго. Да желаем да бъдем винаги перфектни, да бъдем винаги изрядни и да избягваме всички рискове, това в крайна сметка води до пълно бездействие. И това е впечатлението, което добивам в момента. Има различни интереси в случая и за това някои може би имат интерес да не се прави нищо. И този интерес може да бъде украсен с много технически аргументи, които биха разводнили тематиката. Но ние сме в Европа и Европа не може да си позволи ситуация, в която колективната правна защита изобщо не съществува. Този призрак на САЩ, който непрекъснато ни се показва, да, това е правилно. Ако направим това, което се прави в САЩ, наистина би било ужасно, но наистина има ли такава опасност? Достатъчно е, ако малко бъдат е, обединени редица мерки и най-вече се предвиди съдебен контрол, за да се избягнат такива ексцеси. В САЩ клас екшън е просто сделка. Преди да кажем, че това е средство за обжалване. Било е средство за обжалване, от което се превръща в инструмент на сделка. Голям брой от случаите изобщо не достигат до съда, защото фирмите се страхуват от това. И освен това, уреждането на спорове, това е, е доста е, спорно, защото е, по този начин не се осигурява достъп до правосъдие. Имам предвид, когато е, винаги се прибягва до извънсъдебно уреждане на спорове. И сега, как е, трябва да се предпазим от е, риска да се занимаваме или по-скоро да създадем чист бизнес, както е в САЩ? И тук трябва много ясно да се различава публичната от частната сфера. Публична инициатива за гарантиране на прилагане на правото, например е, право на конкуренцията или правна уредба на картелите, да, това е правилно в случая, но това не е същото като частната за колективна правна защита, защото там накрая се предвижда обещетение. Тук имаме нещо съвсем друго. Трябва да мислим и за публичната сфера, но трябва да уредим и частната сфера. Плащането на обещетения е, всъщност е, до голяма степен е, урежда вредите и това може да стане само в рамките на гражданско производство, което трябва да бъде достатъчно съразмерно. И сега имаме 14 държави членки на Европейския съюз, които по различен начин са въвели практиката на колективната правна защита, а в други тя изобщо не съществува. И всъщност задачата е да бъдат компенсирани разликите между отделните държави, т.е. да се получи едно балансирано състояние. Ние не трябва да имаме Европа разделена на две части – прогресивна и изостанала. И това противоречие – всъщност застава на пътя на европейското обединение. Ние имаме проблем, свързан с равнопоставеността пред правосъдието и това може да намира израз в различни формули в отделните държави членки. Обаче има, както казах, държави, в които няма колективна правна защита дали наистина оправдана някаква инициатива тук? Естествено, само поради факта, че сме в Европейския съюз. И второ, не можем тук е, всичко да подлагаме на общностен подход, е, за да изгладим разликите. Обаче факта, че шведите правят това по един начин, англичаните по друг начин, както вече чухме и се запознахме, е, това са различни системи и Тяхната система, имам предвид във Великобритания, е Group Litigation Order. Това е друга система. Фактът дори, че германците са въвели моделно производство, това всъщност е, означава, че се търсят пътища. И ние сме тези, които трябва да проверим дали е възможно да изкристализираме няколко общи нормативни принципи, така че да проправим пътя за колективната правна защита в Европа. За това аз е, не съм много съгласен с е, оценката на председателя. Аз съм по-скоро за лека, е, по-скоро хоризонтална уредба за всички държави и членки и след това секторна уредба за различните теми, защото правната уредба на конкуренцията е различна от тази на потребителите и пътя, който описах, е напълно възможен за нас. И последен коментар. Абсолютно съм съгласен с това, което беше казано за альтернативното уреждане на спорове. Това е наистина чудесен инструмент, не само по отношение на колективната правна защита, но и предвид натоварването на съдилищата и най-вече неговото избягване, защото последно време съдилищата са много натоварени. Това обаче не може да изчерпва всичко при колективната правна защита. Става дума не само за альтернативно уреждане на спорове. Трябва да се даде възможност за сезиране на съдилищата и съдилищата трябва да предвидят това. Нашата правна система трябва да предвиди това. И е, затова аз съм съгласен с казаното по тази тема тук. В заключение искам да кажа, че трябва да вземем решение да тръгнем в тази посока, да отбележим конкретен напредък и е, да избягваме стагнацията. Смятам, че това е реалистично. Благодаря на господин Берлингуар. Деяна Лолис. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изслушване което според мен беше много полезно. Аз съм е, съгласна в голяма степен с това, което господин Берлингуер току-що каза. Мисля, че трябва да сме ясни, че това е Европа, е, че имаме различни правни традиции, да, но това са правни традиции, но има и ценности, е, които е, са създали нашите правни традиции и които са съвсем различни от Съединените щати. Е, е, за това трябва да бъдем изключително ясни, че ние тук не говорим е, за засилване на обществени власти, а за засилване на индивидуални и колективни права на обещетения при определени обстоятелства. Ето защо за мен е и аз смятам, че за всички нас това трябва да бъде достъп до правосъдие. Въпрос свързана с достъпа до правосъдието. Много силно впечатление ми направи това, което представителя на Португалия каза, защото това е много стара система за колективен иск и каквито и да са проблемите на Португалия, аз а, е, а, е, не виждам, освен ако някой не иска а, е, да ме поправи, като страна, която страда от масови а, банкрути а, поради системата от колективни искове. Системата може да си има проблеми, обаче е, няма вид да възпроизвежда американското явление, което ни се описва. Е, и с това смятам, че ние в Европа можем да създадем система, е, която да е отгледана в нашата градина и която е, да е, съответства на нашите, на нашата действителност. Част от доводите, които бяха посочени в тази дълга дискусия, е, някои от тях са свързани е, с, с е, това, че парламента трябва да има предвид, че има потерпевши в много европейски страни. Едно от нещата, които станаха ясни, е, и това е, че извън съдебните споразумения изцяло не обещетяват е, потерпевши, които е, са прехвърлени от е, една правна уредба към друга, към един омбудсман към друг. Дори и британската препоръка посочи това. Това е недопустимо. Един обещетение са тези, които са достатъчно, достатъчно финансови средства, за да се обърнат към съдилищата и тайно да получат обещетения от от е, предприятията. Мисля, че това е нещо недопустимо за е, европейска правна система. Затова е, мисля, че всички извънсъдебни споразумения трябва да бъдат одобрени от съда. Именно тогава ще може да има трансгранични колективни обещетения. Благодаря, Даяна. Госпожа Лихтенберг. Благодаря. Бяха много интересни експертните мнения, които изслушахме в цялата им пълнота. Аз имам проблем, който е от генерално естество във връзка с колективните искове. И проблемът е, че това е инструмент, който не е обичаен за държавите членки. Това е относително нов аспект в е, определени правни материи. Например, Австрия е, беше конфронтирана с а, е, този въпрос а, е, за колективните искове във връзка с реституцията. Ставаше дума за а, е, такива реституционни искове, внесени от американски адвокат срещу група граждани в Австрия. И тук имаше много ужесточени спорове. А, и, а, както казах, а, решаващият момент а, за мен тук е, че това е нов елемент, обаче за мен не възниква въпросът дали ние се нуждаем в Европа от него или не. Въпросът е как е, бихме могли да приложим този инструмент. И тук е, става дума в частност за следното. Чухме за големите опасения, които са свързани с американизацията на правната система. Вярно е, ние не желаем подобен модел, това е съвсем ясно, защото там през последните години и десетилетия е, се очертават отрицателни тенденции, най-вече във връзка с организациите на потребителите. Обаче за определени въпроси са ни необходими нови възможности за достъп до правосъдие и по принцип тези инструменти не са толкова нови. Е, било е, чрез е, моделно производство, моделен процес или каквото и да го наречем, има подобно нещо в правната традиция на Европа, така че това не е голяма новост. Проблемът в целия дебат е, че ние непрекъснато е, изправяме пред очите си американския модел, когато говорим по тази тема и точно това трябва да избягваме. Как бихме могли да постъпим в случая? Мисля, че пълното избягване на решаването на спорове по съдебен път е абсолютно погрешно, по простата причина, че в много случаи заплахата с успех пред съда е достатъчна за да се реши даден случай. Извинете, аз самата съм потребител и ако се прилага такъв подход, просто мога само да се смея. Примерно в Индонезия имаше една подобна фирма, която само ме успокоява и ме пита дали съм включила уреда или не. Е, това е, са наистина е, случаи, които звучат като виц. Така че е, това производство за обжалване до голяма степен е свързано с е, аутсорсинга и с е, въпроса, че е, това нещо изобщо не се възприема от професионалистите. Така че този аспект е излишен. Ако помолите е, някой да разкаже, какъв опит има с вътрефирмени разплащания. Ще чуете само истории, които са комични, обаче за потребителите са скандални. Аз искам много ясно да кажа това, защото тук е, се появиха тенденции, които нарушават доверието на потребителите в най-различни сфери. Преди просто се обаждах, да, това и това не е в ред при вашата стока и там седеше някой, който знаеше за какво говоря и е, така да се каже, се опитваше заедно с мене да реши проблема. Обаче сега, ако някой е в Индонезия и трябва да се отърве от някой клиент, това е нещо съвсем друго. Това просто не може да се нарече обслужване на клиенти. Но тук е, става дума за по-тежки случаи. Тук става дума за случаи от най-различен характер. И за това за мен решаващият въпрос е как можем да решим а, е, този въпрос, а, е, като се запази достъпът до правосъдие, защото този инструмент, ако не съществува, тогава просто всичко а, както да се каже, е, просто това би станало смешно и излишно, както ние бихме казали в Австрия, или ако трябва да се изразя на е, литература немски язик, въвеждане на клиентите в заблуждение. Така че е, добре, задаваме си въпроса какво ще получим в крайна сметка като една цялостна генерална комуникация. Мисля, че ще бъде относително трудно когато вземем предвид трите сфери и искаме да ги вкараме под един покрив. Смятам, че трябва много специфично да подхождаме към различните сектори и тогава да разработим специално законодателство за съответните сектори. Но аз трудно мога да си представя, нормални потребители или по-скоро нормални искове на потребители да бъдат разглеждани по същия начин, както дела във връзка с екологични проблеми. Има огромни разлики и трябва много точно да отчитаме спецификите на отделните сектори. Не може всичко по един и същи начин да се разглежда от правен аспект. Смятам, че това е невъзможно, както казах, и за това съветвам да се постъпи по друг начин. Е, дали сега ще имаме модел на омбудсмана или специфични за отраслите решения, това е проблем. Въпреки, че в е, нашите законодателства ние сме е, засегнали тези теми. Например, специалните органи за е, приемане на жалби, към които могат да се обръщат е, самолетните пътници или корабните пътници. Е, всеки, който често е пътувал с самолет, може да разказва безкрайни истории колко е трудно е, да е, се е, подаде някаква жалба пред авиокомпания и тя да бъде решена както трябва. Както казах, е, трябва да се реши проблема секторно, но трябва да се спазват и някои общи принципи. Но само до общи принципи е, да останем, за мен е недостатъчно. Необходима ни е специална уредба. Не може всичко е, да е, се решава възоснова само на общи принципи. Благодаря. И накрая колегата Месип. Съвсем накратко, господин председател, знам, че нямаме време. Преди повече от 40 години в работата ми като адвокат беше невъзможно това, за което говорим сега. Един провинциален адвокат никога не би си помислил за тези аспекти, които обсъждаме в момента, да изисква различни хонорари, които да са обвързани с успеха на делото, това просто е, не беше възможно да си го представим. Обаче днес нещата са много либерализирани, има глобализация, която обхваща всичко и смятам, че това, което поднесоха на нашето внимание експертите, беше много интересно. Защото Както господин Берлингуар каза, това е един а, доста сериозен проблем и ние не трябва да го оставяме без решение. Благодаря на всички оратори, особено на представителката на Сименс, която разказа за своя опит а, във връзка с а, м, изнудване в моята работа. Аз също съм бил обект на изнудване някои имаха възможности и наистина ме подложиха на изнудване. Както каза госпожа Уолис, трябва наистина да се е, внимава какво законодателство имаме в Европа и какви етични аспекти съдържа то. Е, етиката трябва да намери израз в правни текстове. Благодаря, колега Масип. Е, предвид е, напредналото време и факта, че ни очаква навън полският министр, ще се спестя обобщенията. Искам само да кажа, че е, проекто доклада тази седмица ще бъде готов състав на английски язик и паралелно ще бъде подаден на секретарията и на докладчиците в Сянка, така че е, аз е, обещах, така че той ще достигне и до тримата комисари тази седмица, както им обещах. Искам сега да благодаря най-сърдечно на всички експерти за интересната информация, която ни поднесоха. Естествено искам да благодаря и на представителката на Бой, която беше сред нас и искам да приключа с е, тази част от изслушването. Сега моля полският министр да заеме мястото си сред нас.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 Jetzt. no, no, no, no. She will have. to, to the debate, both things. Darf dann vielleicht bitten wieder. Моля да заемете местата си. И тези от вас, които желаят да напуснат залата, моля да го направят по възможно най-бързия начин. Малко сме пресрочили времето и за това веднага искам да поздравя сред нас е, полският министр на правосъдието, господин Кшиштоф Квятковски и искам да поздравя също Маси Панконеч, той е от Министерството на економиката. Ще се занимаваме с е, дружественото право и с е, защитата на интелектуална собственост. Също така искам да поздравя сред нас държавния секретар по културата, господин Петковски, но сега колегата Масип иска да а, каже нещо. Моля. Искам да кажа нещо във връзка с а, правилника. Без да изпреварвам тези важни изказвания на полският министр на правосъдието и на останалите участници, искам да съобщя на колегите, че Разполагам с текст на испански ищец, ще го предоставя на всички колеги. Аз лично морално не се смятам за застрашен, но искам да представя на вас този документ. Благодаря, това може би ще бъде добре да го направите сега. Нека да дам първо думата на министър Кветковски. Още веднъж ви поздравявам най-сърдечно сред нас. Полското председателство вече започва и ние очакваме е, какво ще се случи по време на това председателство, така че ви давам думата. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Аз се обръщам към всички членове на Европейския парламент, за, и се надявам, че след като изтече полското председателство, ще им останат е, чудесни помени за сътрудничество с Европейския парламент. Е, дами и господа, господин председател, за мен е голямо удоволствие и чест е, да мога да взема думата днес пред вас от името на полското правителство и да подчертая пред вас плановете на полското председателство. Е, които е, е, са свързани с вашите правомощия като Комисия по правните въпроси на Европейския парламент. Чувствам се е, така, за мен е още по-голяма чест, защото аз говоря не само от името на полското правителство и на моето министерство, но също така е и като представител на още две правителства. Е, господин Корец, е, който седи ляво от мен, е, представлява Министерство на економиката и Министерство на културата е, сред нас тук е и лице, което от името на моето министерство най-често е било в връзка с вас. Е, ясно е, че Министерство на економиката е, показва, е, че ще говорим въпроси свързани с патентите и с авторските права, но и защо с всички права, които могат да представляват интерес за вас. В началото на своето изказване искам да ви уверя, е, че Польша иска да задълбочи сътрудничеството с Европейския парламент и да продължи добрата работа, която беше свършена до сега от унгарското председателство. От, е, от мое лично име искам да благодаря на всички от вас, е, които са тук днес, защото много добре се спомням заседанията, които провеждахме в Страсбург е, и е, скорошната ни среща в Варшава. Аз високо ценя резултатите от нашите дискусии, както и духа на дискусиите, които проведохме по време на тези заседания. Днес ние ще изложим пред вас е, последния план, изготвен от Полша, е, който беше изготвен след като взехме под внимание казаното от вас по време на тези две заседания. За Полша моментът е исторически, защото за първ път в историята Полша е председател на съвета. Няма съмнение, е, че това ще са времена на тежки задачи. Ние осъзнаваме че е огромно председателство, е, да, е, предизвикателство да се търсят добри компромиси, добри компромиси при дискусиите между отделните държави членки, но също така и между отделните европейски институции, които участват в процеса на взимане на решения. Независимо от това, ние ще е, направим всичко, каквото можем, за да вдъхновим и винаги като безпристрастен посредник е, ще е, искаме да има качество и адекватен напредък на законодателния процес също така и процеса на взимане на решения във всички политически сфери. Е, Лисабонският е, договор е, увеличи е, броя на областите, където както съветът, така и Европейския парламент взимат съвместно решения. Ето защо Полша заявява сега от името на целия съвет волята да сътрудничи е, изцяло с Европейския парламент. Сега е, искам да ви запозная с конкретни въпроси и цели, на които Польша ще отдаде особено значение. Но преди да започна, искам да ви кажа, че те е, изцяло съответстват на цялостните амбиции и цели на Европейския съюз. От една страна, ние искаме да посочим, че Европейският съюз не е само за политиците. Европейският парламент е и за обикновените граждани. Неговата цел е да обслужва именно гражданите в техните ежедневни проблеми. Е, ето защо е, вие, като членове на тази комисия, комисия, която се занимава с правни въпроси, е, много добре знаете за какво става въпрос, защото вие сте съсредоточени върху проблемите на обикновените граждани. Е, вие не е, водите дискусии по е, неясни проблеми. Ето защо ние е, сме решени да се занимаем с е, въпроси, е, които можем да наречем защита на правата на гражданите в Европейския съюз. Е, например, как ще се изразява защитата на авторските права, е, правата на собственост, Искаме да сме сигурни, е, че всички наши действия ще доведат до економическо оживление, е, развитие и укрепване на единния пазар. И за това ние категорично е, ще работим по проекти, които могат да бъдат обобщени под заглавието Правосъдие за растеж. Е, сега ще се спра на приоритетните за нас проекти през следващите 6 месеца. Нека първо да започнем е, с законите за наследствата. Е, всеки един от вас, дами и господа, е потенциален наследник и потенциален предавател, наследодател. Много често европейски граждани избират за местопребиваване различни държави членки и аз съм убеден, че приемайки е, подобно, е, подобни, подобни е, правилници, трябва да се придържаме към принципа едно наследство, един съд и един закон. Това трябва да уеднакви и да ускори процесите на получаване и отдаване на наследство в целия Европейски съюз. Е, при полското председателство ние ще се опитаме да гарантираме един подход към този въпрос от съвета. Ние искаме е, интензивен, макар и е, неформален диалог с европейските парламенти и се надявам по този начин да приключим работата по правилниците още на първо четене. Сега искам да пристъпя към друг проект, който е преразглеждане на правилниците Брюксел 1. Ние споделяме възгледа, че правилника Брюксел 1 до сега се прилага добре и работи добре, но все пак смятаме, че може да, да работи и още по-добре ние е, сме на мнение, е, че това е, може е, е, да е, засили прилагането на съдебни решения, които се приемат в различни държави членки. И това трябва да доведе до чувствителни ползи за мнозинството от нашите граждани. Не само за гражданите, но и за дружествата, които ще търсят обещетения по по-ефтин и по-бърз начин. Полското председателство възнамерява също така да доведе до споразумение и решения в съвета, които са свързани с няколко важни аспекти от преразглеждането на тези правилници. Ние ще продължим активния диалог с, с Европейския парламент. Е, и а, е, мисля, че днес е първата среща а, е, в този диалог. Следващия проект е, е много важен за мен лично е, е инициатива, свързана е, с европейското договорно право. Тук ние изпреварваме е, представенето на инициатива от Европейската комисия, която вероятно ще озрее в е, така наречения опционален инструмент. Ние приветстваме факта, че резолюцията, която, ще, е, която беше прият от Европейския парламент през юни, с която Европейския парламент одобрява създаването на подобен опционален инструмент. И искам да ви поздравя за този вод. Ние вярваме, е, че тази инициатива е, съдържа огромен потенциал е, и може да доведе до оживление на трансграничната търговия. И ние е, смятаме, че с е, това решение нашите потребители е, ще имат достъп до много по-привлекателни оферти на пазара на стоките и услугите. И аз е, е, вярвам този инструмент да се усети и от нашите предприятия, защото по този начин ще се разшири и техния пазар. По време на полското председателство искаме да инициираме важна дискусия в съвета по този въпрос, а също така да работим и по е, законодателната инициатива, която ще бъде е, подготвена от Европейската комисия. Ще започнем разговори още следващата седмица по време на неформалната среща на министрите на правосъдието в е, Собот в Полша и се надяваме е, да присъстват и представители на вашата комисия. Четвъртия проект, с който искам да ви запозная, е, е част от е, е, проектите, които ще се разработват като част от намеренията ни да постигнем економическо оживление, говорим за съвместни търговски регистри. Това е нещо много важно, т.е. да има по-бърз и по-ефтин достъп до достоверни търговски регистри от всички държави членки, информация за потенциални бизнес партньори. Е, това ще е, увеличи сигурността на економическия обмен, на търговията като цяло. И е, се надяваме в края на краищата, в относително кратки срокове, ще постигнем споразумение между държавите членки по този въпрос. И тук е, отново е, се надяваме на активен диалог с Европейския парламент. Следващия проект, знам, че той се обсъжда доста време вече, е въпросът за европейския патент – ние говорим за е, уеднаквено решение за европейския патент. Е, това е важен въпрос за полското председателство. Е, защото липсата на еднакост в областта на патентите е, възпрепятства развойната дейност, особено е, когато тя се извършва от малки и средни предприятия. Полското, както и предходните председателства, е, е категорично решено да поддържа политически ангажимент от страна на, Европе... на държавите членки Особено когато се работи по този пакет, ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да постигнем напредък и за да се приемат правилни решения особено когато се говори за е, унифицирана съдебна система за патентите. Ако имате повече въпроси, министъра на економиката ще ви е, отговори. Сега искам е, да кажа нещо много важно за Министерство на културата. Е, ние говорим за директивата Е, за дигитализирани проекти, е, които е, се предлагат и прилагат от Европейския съюз. Говорим за онлайн библиотеки, но не само за това. И се надяваме Европейския парламент да споделя нашето мнение колко е важно да се вземат решения за книги, за книги като цяло. Европейския парламент, е, е, ако законодателства, е, нека не забравяме и резолюцията, която беше прията през май 2011 година. Ние се надяваме на добро сътрудничество с вас и по този въпрос. В заключение, господин председател, дами и господа, аз е, е, очертах днес пред вас само е, ключовите области, само най-важните от тях, когато говорим за приоритетите на полското председателство през следващите 6 месеца. Запознах ви с въпросите, които са най-близки до вас като комисия на парламента по правните въпроси. Сигурен съм, че през следващите 6 през месеца ще се поведат и дискусии по други въпроси, но днес времето е ограничено и аз не ги споменах. Аз, както и моите двама колеги, са на ваше разположение. Ако имате въпроси, благодаря ви за внимание. Е благодаря, господин министр. Аз разбрах вашите изявления така, че е, всъщност вие искате да се занимаете с целият спектър от теми, с който се занимаваме в тази комисия. Сега, нека да преминем към а, дискусия. Давам думата на колегата Герингер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на министъра за представенето на приоритетите на полското председателство. Колкото по близки, така да се каже, ставаме с председателството, толкова повече интересни факти научаваме, така че благодаря за вашето изказване. Два въпроса относно европейските патенти. На 27 юни в съвета по конкуренцията се постигна общо споразумение за патентите. Това позволява да започне работата с парламента. И моят въпрос е, можете ли да кажете какви са критериите за разпределението на годишните разходи и дали те ще бъдат обвързани с размера на пазара за евентуалния патент. Втори въпрос. Превода на патентите на английски. Особено, що се отнася до дължината на преходният период, който трябваше да бъде определен на 12 години. Ще се запази ли или ще се промени? И аз съм поласкана да бъда всъщност избрана за докладчика по този въпрос от парламента. И въпросът ми е, аз установих, че на 8 юли се провеха първите официални преговори за авторските права. Можете ли да кажете нещо повече за а, графика на директивата по този въпрос? Защото ако искаме да завършим действията по тази директива в полското председателство, надявам се, че такъв ще бъде случая, ще ни бъде интересно да знаем какъв е вашия график. Може би господин Яховски ще ни каже повече. Друг въпрос. Какви са аспектите на директивата, която се разглежда от съвета? Особено като си има предвид най-деликатните теми. планирате ли да се занимавате и с някои от тежките решения, защото някои от тези проблеми могат да бъдат разрешени лесно и да бъдат по-нататъчна много добра стъпка за бъдещата хармонизация. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че трябва да съберем някои въпроси и след това да отговорите е, на всички заедно. Госпожа Викстрам. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Пятковски за посещението му тук днес. Благодаря за презентацията ви, презентацията на приоритетите на полското председателство. Да, наистина беше много интересно това, което казахте. Както знаете, в момента се изготвят много теми, много дозиета, свързани с а, а, интелектуалната собственост. В тази, през тази година за съжаление, се натрупа едно закъснение по темите. Много от колегите съжаляват за него, както и аз. Още повече тези теми могат да имат ключова роля за постигане на целите, е набелязани в стратегията Европа 2020. По-специално говоря за законодателното предложение е, за колективни лицензии, а също така и за европейската търговска марка. Мислите ли, е, господин председател, по време на вашето председателство да се присъедините към парламента и да искате бързо приемане на тези елементи или ще се съсредоточите върху други е, в областта на, е, интелектуал... на, на собствеността? И съответно, как ще продължим с сътрудничеството по интелектуалната собственост? Имате ли някакви по-специфични идеи, свързани с а, материалното право? Благодаря. колега Благодаря, колегата Балтасар. Грация. Благодаря. Господин председател, аз също искам да поздравя господин министър Кватковски и също държавния секретар Суховски. Искам да предам и поздравите и благодарностите си на полското правителство и на полските колеги за извънредното гостоприемство, което те ни оказаха по време на посещението на нашата делегация в Варшава. Искам да благодаря също за много високото равнище на срещите и разговорите, които имахме там. Всички полски институции проявиха интерес да обменят мнения и становища с нас. И е, искам да посоча, че имаше и разговори с представители на висшите учебни заведения. Много теми днес вече бяха представени от господин министър. Ние също имахме възможност по време на посещението ни във Варшава да обсъдим тези теми. Темите обаче са толкова широки, че във всички случаи се появяват и следващи въпроси. Искам първо да кажа нещо във връзка с патентите. Там има много конфликтни точки и темата патенти естествено се отнася не само до един доклад, става дума и за два регламента. Също така темата за съдебните правомощия, това е от тема от фундаментално значение и тази тема трябва да бъде поставена в разумен контекст. Ролята на Полша и на полското председателство се състои в това да поддържа междуинституционалния диалог между трите европейски институции. Това е въпрос от фундаментално значение – за да можем без особено големи различия да вървим напред – но най-вече да постигаме напредък в тази комплексна институционална рамка. Благодаря колегата Лихтенберг. Благодаря за вашите изказвания. Искам съвсем накратко да задам някои въпроси. Вие говорихте за целият комплекс на правата на интелектуална собственост – също така казахте нещо и във връзка с Open Works и с усилията, които смятате да, възприем, да предприемете там. Смятам, че това е положителна стъпка, която би се увенчала с добро решение. Знаем, че произведенията на 20 век, преди всичко за мен, литературните произведения са нещо, което искам да запазя и да осигуря достъпа до него, защото по този начин се поддържа историческото самосъзнание съзнание на хората. В тази връзка Става дума, естествено, за реформа на дружествата за колективна защита на авторски права. Такава реформа беше обявена от комисията, но понякога аз е, мисля, че е, недостатъчно аргументи се е, предлагат и недостатъчно бързо се действа в тази сфера. Смятате ли, че по време на вашето председателство можете да направите нещо, защото без реформа на дружествата за колективна защита на авторски права ние няма да постигнем напредък в цялата сфера на авторските права. Това е въпрос, който е от неотложен характер и трябва да се направи нещо по темата патенти. Да, ние вървим по пътя на създаване на общностен патент. Аз бих си пожелала да си помислим повече за целите, които искаме да постигнем. Първо, наистина осигуряване на достъпност и, което е особено важно за мен, запазване на високото качество на патентите в Европа. Не искам американски патенти в Европа. Това би съсипало нашите малки и средни предприятия и би ги поставило под натиск, така както наблюдаваме сега в САЩ. Така че аз бих искала да чуя вашето мнение по този въпрос. Какво смятате? Е, също да направите и по наследственото право. Това, което споменахте в тази връзка, смятам, че е правилно. Е, във вчерашния дебат е, ние посочихме, че в преходната фаза може да се наложи да се извършат някои действия за сближаване на старото и новото законодателство. Така че това е което чухме от докладчиците. Те заседнаха въпроса по-повърхностно. Аз бих искал да чуя от вас какво точно е становището ви по този въпрос. Благодаря, господин Масип. Благодаря, господин председател. Приветствам изложението на полския министр на правосъдието. Вие показахте във вашето изказване, че искате да проявите голяма амбиция и усърдие във вашата работа. По оказаното от господин министъра искам да посоча следното. Бих искал да ви приканя в тези 6 месеца да решите един проблем, който е, ни безпокои много. Става дума за езиковата иерархия, за езиковия режим в патентното право. Това е деликатен въпрос – Темата е много проблематична и става все по-проблематична днес. Така че аз апелирам към вас в тези 6 месеца, които ви предстоят, да а, решите въпроса с езиковата уредба, защото ако само английски език а, получи приоритет тук, е, може би това е добро решение. Обаче, вие като европеец трябва наистина да се занимаете обстойно с тази тема, защото иначе проблемът няма да се реши. Благодаря. Сега нека да дам думата на министър Кветковски и след това на двамата държавни секретари. Господин министър, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Ако не възразявате, всички въпроси бяха включени в встъпителните ми думи, така че няма съмнение, че полското е, правителство е, ще работи решително е, в тези области. Но сега е, ще се обърна е, към е, моите колеги, които се занимават с конкретните въпроси в определените министерства. Мисля, че ще започнем с общностния патент. Давам думата на господин Корвац. Министре. Благодаря, господин министър. Ще се опитам да разгледам въпросите, свързани с единият европейски патент. Имаше измаредно заседание 27 юни и е съветът наистина се споразумя за текста на документа за езикови режим и за типа, начин на функциониране на европейският патент. Въпро... Отговорът ми е следният. Относно размера на пазара. Темата беше разисквана много интензивно, особено преди извънредното заседание на 27 юни. Беше постигнато споразумение да се придържаме към консенсус от 2009 а именно, че размера на пазара ще бъде един от критериите за определене на нивата на таксите. Но от при, първоначалния текст беше залечено едно позоваване на размера на пазара в зависимост от броя на населението но критерият за размер на пазара се запази в споразумението с бета. Що се отнася по вторият конкретен въпрос, който беше зададен, преходният период от 12 години. Той беше одобрен, включен в текста. И мисля, че то е резултат от един много тежък и труден компромис, който беше постигнат между държавите членки. Не смятам, че трябва отново да повдигаме дискусията, тук отваряме дискусията за дължината, продължителност на този период, защото по този начин можем само да подкопаем и да поставим отново под съмнение и без друго трудно постигнатия компромис съвет, в съвета. А, от сега относно въпроса на господин Балтасари. Искам да кажа, че според нас дискусиите по един европейски патент бях измежду най-важните приоритети на председателството. Проблемът е следният. Всеки един от трите елемента в това досие беше прият, но следвайки различна процедура. Защото систематичните решения са по процедурата по съвместно взимане на решения – Езиковият режим беше прият. Чрез, от съвета, искайки становище от парламента. И третият елемент трябваше да бъде разискван в парламента, защото става въпрос за международно споразумение. международно споразумение, което пък не е директно вързано с, системата на общностите, на европейските общности. Така че имаме три различни процедури при трите елемента. Питате как мислим да работим в бъдещите след 6 месеца по тази тема. Разбира се, процесът на консултации, свързани с регламента, ще продължи. така както а, беше започнато. Разбира се, що се отнася до третия елемент между правителственото споразумение, аз изявявам желанието си да ви уведомявам редовно за напредъка на досието. За напредъка, който е постигнат между държавите членки в зависимост от междуправителственото споразумение. Така че се надявам винаги да успявам да ви давам актуализирана информация. И разбира се, ще има изготвен доклад в това отношение. Госпожа Лихтенберге попита относно целите които си набелязваме по тази тема. Мисля, че основната цел е да освободим човешкия капитал, защото това може да бъде един от стимулите на растежа за Европа. Ако това е нашата цел, тогава може да, някой може да попита следния въпрос. За какво, за кого подготвяте това досие? Аз съм твърде дълбоко убеден, че това ще бъде от полза за малките и средни предприятия. Тук цената, така да се каже, на защитата е много важен въпрос. И накрая ще трябва да се опитаме да обединим две съвсем различни концепции. Ако погледнете езиковия режим, почти 30 години се дискутира езиковият режим на патентите. Защото всички искаме от една страна да зачитаме езиковата деликатност, но пък от друга страна искаме една економическа система, ефективна, без много разходи. Така че трябва да открием най-доброто решение. И споразумението, което беше постигнато консенсуса, не беше никак лесно. Така че наистина имахме тежки процедури, но консенсусът, който беше постигнат, изглежда адекватен и отговаря на целите за намаляване, значително намаляване то на разходите. И е в отговор на последният въпрос, искам да кажа, че системата, която беше създадена, се базира на принципа на отвореност, откритост. И според мен, администрациите на държавите, които са извън а, този механизъм за засилено сътрудничество, рано или късно ще се присъединят, защото ще видят, че този механизъм е положителен, има положително влияние върху малките и средни предприятие. Това е което аз ще кажа. Министър култури, пан министър Шуховски. Давам думата на представител на Министерството на културата, господин Ушеховски. Господин председател, господа членове на парламентарната комисия. Искам да обсъдя въпросите за интелектуална собственост, която ще се занимае полското председателство. Искам освен това да кажа, че ние ще обърнем и особено внимание на области, е, които е, в момента са обект на проекто директиви от Европейската комисия. Като първа проекто директива мога да посоча проекто директивата за използването на книги сираци. По този начин отговарям на зададения въпрос. Друг въпрос, е, който ще обсъдим, е, е, защото получихме информация за промяна в гласуването на е, проекто директивата и изменената директива за защита на интелектуалните права и на авторските права и сродни права. Знаете, че от 2009 година директивата е готова и очаква мнозинство в съвета. Току-що е, получихме информация, че вече има такова мнозинство и е, несъмнено полското председателство ще изиграе е, ролята, която се очаква да изиграе. Е, друг въпрос, който е от по-общ характер, е, е, е проекто правилник за възлагане на права на офиси за вътрешния пазар, свързани е, с защита на интелектуална собственост. Знаем, че Европейската обсерватория беше добра идея в началото, но сега те се налагат промени. Има и друг въпрос, свързан с сираци, това са дигиталните издания на книги. Полша реши финансово да подкрепи тази идея и това е важна идея за нашето председателство. сега искам да се обърна към проекто директивата за творби сираци. Искам да кажа, че Проекто директивата е, се очаква от много време. Ние знаем, че е, индивидуалните държави членки имат индивидуални решения. Е, така че има регламенти, които са в сила. Но ние в Польша се нуждаем от решение, е, търсят се решения на национално ниво и е, директивата обаче ще бъде от полза, защото ще се създаде е, ще създадат разпоредби, които ефективно ще се прилагат на европейско ниво и ще действат по един и същи начин в всички държави членки. Ясно обаче, че по време на дискусията по директивата ние трябва е, да прилагаме основните принципи е, за авторски права. А принципът е следния, че е, твореца, създателя е собственик и на сродните права и когато се прилага цялостната процедура, не може да се изневерява на този основен принцип. Директивата трябва също да го спазва и е, трябва да се гарантира достъпа а, до творби сираци, а, да а, се изискват права върху творби сираци, ако възникне такава възможност. А, вече се работи и на 8 юли ще има среща с работна група. А, а, следващото заседание ще бъде на 2 септември. Аз съм дълбоко убеден, че след дискусия и след постигане на консенсус по ключови въпроси, като, например, периода след стичането на който творбите могат да бъдат достъпни, е, според директивата трябва да има позволена употреба. И поне доколкото знаем сега, позволената употреба е свързана с е, цяла историческа доктрина. Трябва да се е, е, сложи някакъв ред и мисля, че е, при официалния окончателен документ, който се надявам да бъде изготвен до края на полското председателство, е, а, така че поне е, официалният триалог да може да започне. Благодаря ви много. Господин министр, уважаеми господа държавни секретари, искам да ви изкажа нашата сърдечна благодарност. Ние ще подкрепим полското председателство. Желаем ви много успех през следващите 6 месеца и е, късмет, разбира се. Господин министр дробно узупълнение. Ако ми позволите, господин председател, искам да добавя още нещо. Иначе няма да съм напълно удовлетворен е, с отговорите даден на госпожа Лихтенбергер, която започна с въпрос към мен. Всъщност, относно преходното законодателство Знаем, че трябва да се направят още доста неща. Знаем, че поне сега в съвета сме съсредоточени върху други аспекти на това законодателство. Но по време на полското председателство ще се опитаме да се върнем към тези елементи, когато, разбира се, се въвеждат нови правила, трябва да се реши за какъв времеви период ще се прилагате и как точно ще се решава този период. Ще веднъж е, на добър път. И сега преминаваме към доклада на госпожа Тайн. Имаме още 15 минути до започването на разискването с господин Шевкович. Става дума за директивата за кредити за жилищни имоти. Тази директива още от самото начало беше поставена под много голям времеви натиск. Аз написах писмо до ЕКОН с молба за отлагане на гласуването, но все пак по причини на сигурност аз исках да изготвя становището е, на време, за да може да бъде преведено. Така че още веднъж искам да благодаря на секретарията за оказаното съдействие. Искам сега да се концентрирам върху онези точки, които всъщност бяха засегнати вече в нашето разискване. И те са следните. Най-много изменения се отнасят до съгласуването с директивата за потребителските кредити и когато погледнем, ние виждаме как от една страна действа директивата за жилищните имоти, а от другата страна, другата директива за потребителските кредити, която споменяхме се, че те трябва да бъдат хармонизирани помежду си. И е, в комисията имаше тема по-добро законотворчество, по-добро нормотворчество и смятам, че е, това, което цитирах е отрицателен пример за недобър резултат по тази тема. Освен това, Искам да посоча, че несъгласуваността с директивата за потребителските кредити се дължи и на факта, че някои директиви бяха изменени и бяха приети. Според мен не във всички случаи това беше необходимо. Както казах, тази директива за потребителските кредити от повечето държави членки беше разширена, т.е. приложното им поле беше разширено и за сделките, за които говорим, така че и за двете сфери можеше да се направи една директива. Сега аз предложих компромисно предложение за изменение, което всъщност съдържа големи части от текста. Аз искам да посоча е, две изречения отзад напред, които в крайна сметка обаче са е, по отношение на действието си доста различни. Става дума за намесата и предвид е, е, преговорите в съвета трябва да се стигне до компромис при актовете по делегация, които се предвиждат в голям обем тук. Аз заличих всички, зачеркна всички с изключение на един миналия път по друг начин описах нещата, бях, оставил, бях оставила актовете по а, делегация, когато ставаше дума за изчисляването на ефективната годишна лихва, но след като бях консултирана, видях, че тук имаше доста големи срокове предвидени и в крайна сметка банките се оплакаха, че много късно научават, много късно узнават за ново изчисляване на ефективната годишна лихва, така че е, нямат достатъчно време за да я приложат на практика. Сега се предвижда срок от два месеца, в рамките на който и парламентът ще трябва да е, се занимае с тези актове по делегация и да предвижда предвиди още веднъж удължаване от два месеца. Е, що се отнася до съображенията, там съм извършила незначителни изменения. Искам само да помоля колегите да се запознаят с тях подробно. Според мен става дума за местен пазар, регионален пазар, национален пазар – и най-вече става дума тук за защита на семейството, което придобива първото си жилище. Сега в немски език има този израз собствено жилище, трудно се превежда това на другите езици. В това понятие се влага мисълта, че става дума за собствено жилище, а не за жилище под найем. Сега, още веднъж искам да посоча за какво става дума за местен пазар. От вестници съм взела сведения за а, публичната продан за Германия и за Испания и се вижда, че а, комисията, като че ли съображенията, които е приела, не са съвсем правилни. Например, в Германия първата половина на тази година имаме 10,3% е, по-малко принудителна публична продан, отколкото през миналата година, т.е. имаме спад и е, сумата на е, търговската стойност спадна също много с 15,6%, така че имаме спад на принудителната публична продан. Това нещо се наблюдава и на испанския пазар за недвижими имоти. В Испания обаче проблемът е, според мен, че има променлива лихва и тук вече възникват две проблематични тенденции, които колидират. Първо, лошо економическо развитие, 5 милиона безработи, 20% са безработите, от тези 5 милиона безработни, половината имат ипотечни кредити, които още не са погасени. Значи от една страна те са безработни, от друга страна се увеличават лихвите по кредитите. Так, един типичен испански е, ипотечен кредит е, около 150 хиляди евро обикновено и годишно разходите са увеличени с 800 евро по обслужването на този кредит. От началото на финансовата криза е, почти 6 пъти нарасна броят на принудителното напускане на жилища и в края на 2010 година цените скочиха с 7% в сравнение с предходната година, след което във първите 3 месеца на 2011 година продажбите на пазара за недвижими имоти спаднаха с 30% и този пазар се срина до голяма степен и хората, които имат досек с него, сега имат големи проблеми обаче от друга страна пък се увеличава печалбата на адвокатите, както се вижда. И всъщност е, какво се установява? Няма единен бинен пазар, това е, каза и господин Лекнер. пазарите са много различни и мога само да помоля колегите в е, собствените им страни да се застъпват за твърда годишна лихва, когато става дума за придобиване на първо семейно жилище, става дума казвам за жилищна собственост, а не за е, индустриална собственост. Аз е, нямам влияние върху економическата политика на моето правителство, също така и на политиката по обслужването на дълговете. Никой не е, е застрашен не е сигурен от безработица, както и никой не може да каже, че е абсолютно осигурен по отношение на смърт и други подобни събития, но като се има предвид лошото економическо развитие и фазата на нарастващите лихви, т.е. ако сега испанците имаха твърда лихва, те щяха да имат безработица, но щяха да имат непроменена лихва за обслужване на кредитите. Естествено, при твърдия лихвен процент се печели от инфлацията, т.е. ако 800 евро платя месечно през първата година за моя кредит, вече в десетата година на а, обслужването на кредита поради инфлацията, това няма да бъдат вече 800 евро, така че кредитът а, всъщност, ако има твърда лихва, ще бъде по-изгоден с а, всяка изминала година. Така че аз пледирам апелирам още веднъж за това да си помислим дали гражданите, за които става дума, не могат да бъдат защитени в по-голяма степен като в тези времена на инфлация се застъпваме за твърди лихви по кредитите. Моля колегите още веднъж да се възползват от възможността да внасят изменения. Както казах, аз се концентрирах върху законодателния текст. Пори съображенията може би също са необходими промени. Сега настъпва лятната почивка. Срокът за внасене на изменения е 13 септември, така че има още няколко седмици до започване на работата на парламента отново след ятната почивка. Гласуването вероятно ще бъде на 10 октомври 2011. Това разбира се, ако имко гласува на 17 октомври, така че няма да има достатъчно време за разисквания. Надявам се бързо да бъдат преведени измененията, но обещавам на колегите да направим среща на докладчиците в Сянка за да можем да обменим мнения по измененията преди гласуването. Както казах, ако ЕКОН отложи гласуването, тогава ще имаме достатъчно време за разискване. Благодаря. Благодаря колегата Масип и е, след това колегата Регнер. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика, защото тя много добре описа проблематиката на нейния доклад. Самата тя е нотариус и познава тази материя. Благодаря и, и за това, че тя е навлязла и в правната уредба на моята страна и наистина по улиците на Мадрид мога да кажа, а и в други градове, хората непрекъснато обсъждат този толкова належащ въпрос. Благодаря и. До 13 септември имаме време за внасяне на изменения. Аз ще посоча експлицитно нашето европейско законодателство, както и американското законодателство, където също трябва да става дума за ипотечни кредити и финансирането на собствено фамилно жилище също трябва да се среща там. Това изискват гражданите от нас има тенденция, която ние трябва да уловим. Благодаря, давам думата на следващият оратор. Искам да се присъединя към казаното до тук особено за твърдата годишна лихва по кредитите. Това е госпожа Регнер. От моя страна искам да подчертая, че наистина е много важно да се осигури кохерентно с директивата за потребителските кредити. Някои държави членки транспонираха директивата така, че да обхваща и кредитите по недвижими имоти. Така че повече или по-малко се върши двойна работа по този начин. И най-вече трябва да се внимава да се спазват пред договорните задължения и да се обърне внимание на това. Сега искам да кажа няколко думи за защитата на личните данни. Е, в тази връзка е изключително важно да се е, работи, защото що се отнася до е, кредитоспособността трябва да се спазват много а, е, строго а, е, нормативните разпоредби за защита на личните данни. И накрая искам да посоча проблематиката, която вероятно се дискутира много интензивно в съвета, когато става дума за а, е, насърчаване на държавното строителство. Тук а, има съответни критерии а, и съответни изключения, които трябва да се вземат предвид, когато става дума за тези субвенционирани кредити. Благодаря колегата Звевка. Е, е, господин председател, аз искам да благодаря на Александра Тайт е, за чудесни доклад. Казвам това и от името на господин Лешник, който е наш докладчик в Сянка, но той не може да участва в нашето заседание, защото участва в заседанието на друга парламентарна комисия. Естествено, че това е един подобаващ отговор на онова, което се случва по време на економическа и финансова криза в Европа. Е, ние е, съзнаваме, е, че кредитната политика е свързана с развитие, особено на малки и средни предприятия, но целта е също така и за подобряване на благосостоянието на гражданите като цяло. Ето защо е, регламентите, които сега обсъждаме, трябва да вървят в тази посока. От една страна е, да могат е, хората да действат нормално, но пък от друга страна да могат да изплащат и заемите си, когато изпаднат в затруднение. Ето защо механизмите трябва да бъдат съобразени с затруднения, в които могат да изплащат паднат хората. Моя докладчик Сянка ме опълномощи да ви кажа, че е изцяло съгласен с това, което е казан и е, се надява да има среща с докладчиците в Сянка преди следващия етап. Благодаря. Аз е, също искам да изкажа моите поздравления и да обърна вниманието и върху това, че 56 изменения са внесени и това е ясен знак, че комисията също е, майчина е написала домашните си. Тук е, са допуснати огромни грешки, така че директивата, е, така както е представена, може би ще донесе повече вреди, отколкото ползи. И подобни законодателни продукти не трябва въобще да се предлагат. Те трябва да имат друго качество и най-вече, що се отнася до Impact Assessment, е, това трябва да го направи комисията. Тук поставя много голяма въпросителна по отношение на тази директива. Тя ще бъде обсъждана и в други комисии. Давам думата на госпожа Тайна още веднъж за заключение. Благодаря за предложенията, които бяха направени. Също така държавните премии за жилищно строителство също трябва да вземат предвид, а и кредитите, които се отпускат на фирмите. Както казах, радвам се и очаквам вашите изменения. Във всички случаи ще има среща на докладчиците в Сянка. Надяваме се ЕКОН да гласуват по-късно, така че да имаме достатъчно време за разисквания по тази толкова важна директива, която за засяга гражданите в сърцевината на техните проблеми. Та, надявам се тя да не бъде приета толкова прибързано, а да се даде възможност за една балансирана дискусия. Срокът е до септември. Можем да приключим обсъждането по този въпрос. Не знам дали господин Шепчович е пристигнал. Ако не, една минута почивка. Госпожа Регнер, може би в точка разни. Не, Значи, нека сега да се занимаем с субсидиарността. Тук става дума за искания, които са внесени от различни държави плечки, е, членки. И сега, в точка разни, госпожа Регнер, съвсем малка забележка за протокола. Възможно ли е, особено през лятото, температурата в залата на комисията малко да се увеличи? Да, това е принос към економията на енергия, но вие трябва да се обърнете към компетентните служби, защото доколкото знам климатичната инсталация тук не функционира както трябва. Ще предадем искането ви на техническите служби, но не съм а, особено дежден в тази посока. Също и в пленарната зала в Страсбург положението е същото. Колегата Лихтенбергер. Да, това е абсолютно правилно. Подкрепям моята колега. В тази сфера някои чувстват това по-малко, други много повече. Проблемът ми е, че всички публични институции като че ли е, са съгласувани с е, хора, които носят костюми, мъже, които е, така облечени може би трябва да стоят на по-студено, а жените, жените тук като че ли са малко оставени на заден план, така че много ви моля, е, вземете предвид е, това. Е, председателят, не знам дали това, което казвате е правилно, че мъжете винаги се разгорещяват повече от жените, им е по-топло, но ще направя каквото мога и сега нека да кажем добре дошли на господин Шевчович, заместник-председател на Европейската комисия. Днес нашата комисия има особената чест да приеме двама членове на Европейската комисия. Първо госпожа Рединка, сега и господин Маро Шевчович. Е, и е, сега аз е, искам обаче да дам първо думата на комисаря, а след това на докладчика. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще успея не само да ви направя презентацията си в устен но също така и да ви представя няколко диапозитива. Имам няколко графики, но все пак нека да кажа, че направихме много, преди две седмици, едно много важно предложение, свързано с многогодишната финансова рамка и някои изменения на регламента за служителите. служителите. Разисквахме административните е, секции за административните глави за 7 годишния период и си дадохме сметка, че нещата са много тясно свързани и решихме да процедираме така, да процедираме в пакет, така да се каже. Какво стана? Дадох ми възможност, съвета ми даде мандат да разисквам различни търговски споразумения е, и да изменим регламентите за новосъздадените европейски служби, като се вземат предвид социалния диалог и разбира се, след като приключи този социален диалог, ние ще излезем с официално предложение пред законодателните власти. И сега а за първи път този процес ще бъде разискван при процедура по съвместно взимане на решение с участието на Европейския парламент, така че се надявам да се виждаме по-често, да разисквайки този и други проблеми. Ще започнем днес с едно основно представене. Така че ако погледнете настоящият проектотекст, той се базира на влизането в сила на всички тези изменения от януари 2013 и той ще е, се отнася за всички институции е, и европейски агенции. Ако, нека да продължа с общия контекст. Защо излизаме с подобно предложение на този етап? Първо, имахме няколко така наречени sunset клаузи, които трябваше да бъдат спазвани в регламентите за персонала. Например, предвидихме, че метода за определяне на заплатите вече изтича в тази година. Това е метод, по който се определят не само заплатите, но и пенсиите и вноските за пенсии. Така че ние трябваше да дадем отговор на Европейския парламент и на съвета в това отношение. И парламента изиска много пъти да се е, заличат някои от устарелите вече елементи в регламентите за персонала. Например, да се промени метода на актуализиране на а, заплащането. А, пенсиите да отразяват също така по-добре кариерата. Съветът поиска да има по-тясна връзка между а, степените в иерархията и отговорностите. Ние също така трябваше да преценим какви ще са ни разходите през различните економически периоди, като не пропуснем също така да вземем предвид вече изградените мерки от държавите членки през в настоящата економическа ситуация. И комисията иска, поиска да отговори на всички тези проблеми по един логически свързан начин, като вземе предвид спецификата на всеки един от елементите, особено на управлението на човешките ресурси. Както знаете, регламентите за персонала и за останалите служители вече засягат, вече обхващат абсолютно всички институции на Европейския съюз. Ето, сега вече имаме първия диапозитив и можем да преминем към следващия и третия. Сега сме на третия. И всички знаем, че регламентите за персонала трябва да гарантират високо качество на работата и на заплащането на европейските служители. Това, което пък ще ни даде и качеството а, за изпълнението на задачите, така както го изискват договорите за институциите. И, големи промени се предлагат, но те трябва да осигурят добрият баланс за по-нататъчно равновесие и като едновременно с това запазят способността, капацитета на европейските институции да дават резултати при работа и да приближат високо квалифициран персонал. Ще говоря по-късно за това. за високите компетенции, за при изпълнение на задачите ни. Дори и някой да ни критикува. Всъщност ние тук направихме едно, една съпоставка между националната администрация и европейската администрация. И ако можем да кажем, че европейският персонал е сравнително малоброен, и е, единственото, с което се компенсира това, е високо качество на работата. Така че, ако вземем предвид всички фактори, които бяха споменати, предлагаме следните мерки. Предлагаме 5% намаляване на персонала за всички категории, за всички институции до 2017 година, сравнение с 2012 като се използва не, начина на неподновяване на персонал. Т.е. когато някой излезе, се пенсионира, да не се подновяват автоматично всички постове. Предлагаме това да става с 1% на година. Мисля, че това е възможно за всички институции. А също така, намаляването на персонала ще изисква увеличаване на работното време. Тоест, всеки ще има по-голям дял в тежеста, свързана с работното време. Целта е да се изпълнят нашите цели. И предлагаме да процедираме последния начин. Да се увеличи работното време на седмица за всички, което в, мен, което в момента е 37,5 часа на 40 часа без допълнително заплащане за редните часове. И искаме също така с добро съчетаване на кариерата и, рабо... и личния живот. За това искаме да се въведе гъвкаво работно време, така както е предвидено в регламентите, е, защото този, този метод се говори много дълго време, но никога не е залегнал като официално средство като разбира се, менеджмента не участва в общата схема за персонала. И Относно евентуалното бъдещо разширяване, например Хаватско, може би и други членове ще дойдат. Това означава, че ще се получи същия ефект, както при, бъд... при миналите разширявания, но тук това е друг въпрос. Ние не се занимаваме с него в нашето предложение методите за актуализиране на заплатите и пенсиите ще бъдат удължени с 8 години. И от януари 2013 година нашата политика ще бъде сравнително упростена и ще отговаря на основните критики, които, с които сме се сблъсквали. Една от критиките беше а, до каква степен това, което се плаща, отговаря на работата. И и на държавите членки. Ние решихме да направим една референция по 10. Например, можем да кажем, че всички разширявания са включени тук. Другата критика беше свързана с един дебат, който се проведе тук, а именно клаузата за криза как работи, как въобще се оперира по нея и защо тази клауза не функционира правилно по, при много тежките обстоятелства на кризата 2009. И така, какво правим сега? Предлагаме клаузата за криза, която, която в момента работи, да се наложи за 2009. И да, да Смятам, че ако ситуацията от 2009 се повтори, сега тази клауза ще работи добре и ясно, че ситуацията а, или условията на работа на европейските служители са много тясно вързани с естествено държавната администрация, държавните служители в, на държавите членки. Разбира се, ако трябва, ще бъда, ще, ще бъда по-подробен в бъдещите дискусии. Друг въпрос, който също е, е в регламента за методологията за изчисляване на заплатите, така наречените специални насърчавания. Когато говорим за тях, тук засягаме солидарността от около 5,5% през 2012 и предлагаме е, този лост за солидарност да бъде продължен и за напред. Разбира се, този лост е свързан с изчисляването на заплатите. Ако имаме конкретен начин на изчисляване на заплатите, съответно ще имаме и такава солидарност. Но разбира се, ще трябва да разгледаме този въпрос в съвет и да намерим правилното равновесие. И така, някои други мерки, които също са много важни за персонала. Предлагаме да се зачете това, което всъщност налагаме на държавите членки. А именно, държавите членки много често се е, разисква проблема за демографските е, промени, за натиска, който се оказва и съответно искаме държавите членки да увеличат пенсион, възрастта на пенсиониране. Така че ние предлагаме същото и за нашия персонал стандартната възраст за пенсиониране която беше увеличена през 2004 от 60 на 63, сега се увеличи на 65 години. И възможността да се работи даже до 67 години ще бъде още по-лесно преведена в практика. Относно ранното пенсиониране с минимал пенсия ще се увеличи от 55 на 58 години и намаляването и също така възрастта за пенсиониране без намаляване на пенсионните права също ще се преразгледа. Бяхме решили тази процедура, която в момента се прилага за около 80 души на година за всички институции, също да се вземе предвид. Виждате, бройките сравнително ограничени тук. И приемането на работа в институциите става а, чрез конкурси, които изискват голям капацитет и много добри компетенции. Т.е. най-добрите набираме най-добрите хора. И ще се използва същия подход и за бъдеще такъв беше използван и разбира се от 2004 година насам за асистенти и за администратори. Анализа на съвета за специфичните а, категории, степени а, и работни места, ни навежда на предложението, че секретарията не трябва да бъде назначаван за, на безсрочни трудови договори, а с временни договори. А, що се отнася до останалия персонал, повечето ще бъдат при, назначавани с временни договори, които могат евентуално после да се прехвърлят в безсрочни. И решихме също така, че максималният срок на договорите ще, за всякакви други агенти на институциите ще се увеличи от, от 3 на 5 години. Друг въпрос който много често е дискутиран в Европейския парламент, а именно условията за пътуване до вкъщи за европейските служители веднъж годината. А, зависи, разбира се, от място на назначаване. Много често бяхме критикувани, че това е много старял метод, защото изчисляването на времето и компенсациите се прави възоснова на километри. Обикновено в ЖП транспорт, докато ние днес използваме най-вече самолети и Затова си послужихме с модела, използван при ОИСР и други международни организации и затова предлагаме тази, това годишно пътуване да се ограничи на два дни, а не на 6, така както е сега. И ще се изчисляват не чрез километри ЖП транспорт, а чрез нови модерни средства. Работим също заедно с колегите в една междуинституционална група как да подобрим управлението и ефективността на агенциите. Предлагаме някои изменения за правилата за персонала, така че агенциите да си имат собствено съгласувано прилагане на регламента за персонала. Това пък ни навежда до въвеждането на нови категории временни, времен, пер, времен персонал за специфичните агенции. Надявам се, че това ще ви допадне. Защо правим всичко това? Една от целите е да се увеличи ефективността. Втората да се отговори на желанието за допълнителни спестявания. Много добре знаете тук в Европейския парламент моля ви също така и да използвате този аргумент в дискусиите. Когато водите дебати с медиите в държавите членки, че вече бяха постигнати големи спестявания от 2004 година Само Спомняте, че, има, че имаше голяма реформа и ние вече спестихме 3 милиарда евро и че тази реформа ще е, допринесе за спестяването на 5 милиарда евро от сега до 2020. И какво още ще направим, нещо с новите мерки, за които току-що ви говорих, е, че 1 милиард евро допълнителна ще бъде спестено до 2020 с, с тях. И Именно за това смятам, че ви предлагаме едно добро предложение. Нещо друго. Нека да напомним на нашите партньори в бъдещи дискусии, че административните разходи на Европейския съюз са едва 5,8% от многогодишната финансова рамка 2007-2013, която представлява само 1% от общия брутен вътрешен продукт на Европейския съюз. Това е много, така да се каже, добра цена за а, това всъщност, което европейските служители дават на Европейския съюз. И накрая, нека да кажа, че когато изготвяме тази многогодишна финансова рамка, решихме да, да изпратим много ясно, силно послание на къде вървим, защото ще се опитаме да ще замразим разширяването на администрацията за 7 години. Тоест, нашата администрация, към нея ще има много високи изисквания за същия капацитет, за същите добри резултати, без увеличаване на персонал. Мисля, че в заключение ще е добре да напомня още нещо много важно, а именно, че вече от няколко години работим с политиката 0% нарастване на персонала. И мога да ви кажа, че мерките, които предлагам, съответно ще доведат до един много тежък процес на преразпределяне на кадрите, и ще... Това няма да бъде никак лесно упражнение. Надявам се тези усилия да бъдат възнаградени защото когато разисквах с някои от делегациите от държавите членки, които идоха да ме видят, казах им, че аз направих всичко възможно от моя страна. Колегите ме подкрепиха и това предложение е добро. Нямам нищо друго, което да ви извадя така като магиосник от ръкава, като фокусник от ръкава и съответно нямам никакво друго и поле за действие. Може би тези мерки няма да са прияти от всички, когато седнем на маста за преговори, но мога да ви кажа, че с тези мерки, така както ви ги представих сега, смятам, че имаме един добър баланс да запаз, с който запазваме както спестяванията, така и качеството на европейския персонал. А, понякога задавам въпроса, някой задава въпроса, защо имаме нужда от европейски персонал? М- че няма нужда от такива европейски служители да управляват шенгенската система или пък да водят някакви търговски споразумения. Но всички знаете от ваш собствен опита, че когато се срещате с партньорите си от държавите членки или пък от комитетите за индустриални преговори или други, имате нужда от много добри международни дипломати, имате нужда от много добри а, съветници и а, адвокати и така нататък. И за да защитим европейските интереси по най-добър начин е нужда от много високо квалифициран персонал. И това трябва да се изтъкне като аргумент в а, а, преговорите. И тук иска да ви покажа още един а, диапозитив, но ми казаха, че не, може да, не можем да го видим, така че ще ви го дам на хартия след малко. Нашият основен проблем трябва да е да а, привлечем най-добрите, да назначим най-добрите кадри в някои категории в някои, и от някои националности. И, например, Германия, която има около 16% общ размер в Европейския съюз, само 8% обаче от персонала ни е немски. И този процент е още по-малък сред британците 2%. И така нататък мога да ви казвам проценти и за други държави, но много, знам, много е неприятно, много е трудно сутринта тук да говоря за спестявания и урязвания, а пък после след обед да ми се правят критики, че не спазвам географския баланс, защото наскоро имах такъв проблем с назначаване. А, и да назначавам персонал, и то много висок менеджерски персонал от дадени държави, които обаче пък не искаха, защото не са заинтересувани от условията за пенсиониране, примерно. Така че а, нещата са много сложни и се надявам да се видим отново за допълнителна дискусия. Благодаря ви. Сега, Дагмар Ротберн. Благодаря, благодаря господин председател. господин Шевкович. Естествено, аз е, няма да се спирам на всяка отделна точка от изложението на заместник-председателя на комисията. Искам да кажа нещо генерално, което е свързано до някъде с е, това, което предложи господин Шевкович като изводи. Лесно е да се твърди, че европейските институции се нуждаят от е, служители. Никой от нас не би бил в състояние, дори в парламента, да е, извършва законодателна работа или каквото и да било друго, без е, да имаме помощта на администрацията. Освен това, Европейският съюз като институция е, също няма да бъде в състояние нито да работи по структурните фондове, нито да извършва контролни действия. Всичко това, което очакваме от институциите, няма да бъде възможно без квалифициран персонал. Затова мисля, че предложението, което беше представено, то не е окончателно окончателно, а ще бъде прието в рамките на процедурата на социален диалог, е, представителствата на персонала, синдикатите. Това е едно добро начало, господин заместник председател на комисията. Ясно обаче трябва да заявите, че е, няма да правите трикове. Има е тази игра, е, поставям картите на масата, очаквам сега ти да ме предсакаш, после прибирам и така нататък. И сега ние можем да кажем съвсем честно, това предлагаме повече, нищо повече. Не знам дали съветът би оценил един подобен жест, дали държавите членки биха го оценили, но това ще бъде основният въпрос, който ще трябва да решим. Ако държавите членки искат да се занимаят сериозно с тази тема, без популизъм и без излишни окови, на економии. Вие видяхте, уважаеми колеги, последната реформа от 2004 година до 2020 година доведе до економия на 9 милиарда евро. Представете си за 16 годишен период как е, ще се отрази тази сума като процент в бюджета на някоя от е, държавите. С е, настоящата реформа се разкриват нови потенциали за економии, 8 милиарда, после още 1 милиард беше назован. Това наистина е огромна сума. Смятам, че подходът е правилен. Дори, разбира се, да имаме предвид, че представителствата на персонала и синдикатите няма да бъдат съгласни с всичко и основателно ще защитават защитават интересите на служителите в европейската администрация. Аз съм убеден, че обаче, убедена съм обаче, че вашият подход е изключително е, добър и сега, що се отнася до секретариатите, там е, вече наистина се създава нещо ново. До сега имахме е, лица с статут на служители, сега ще има повече лица на договор, ще има и повече лица на безсрочни договори, които обаче ще имат много по-ниска заплата. Те ще ръб. Така че в едно помещение, в един офис, най-вероятно ще имате три е, вида е, като статут хора, които работят там. Аз мисля, че е, точно тази част от предложението ви не е обмислена, защото в крайна сметка вие няма да постигнете географския баланс, към който се стремите програмите и ще се е, получи така, че в много дейности няма да имате географски баланс. А всъщност е, това, което ще плащате на секретарка в съответната категория, като заплата няма да получите най-добрите е, специалисти, които да владеят две-три езика и въобще няма да има географски баланс. А аз като докладчик няма да подкрепя това предложение и се надявам, че колегите ще ме последват в тази моя позиция. Аз до сега не съм имала възможност да говоря с всички докладчици в Сянка. Планирам да направя това в началото на септември. С колегата Балтасара говорих няколко пъти и знам, че господин Балтазаре застава на моя страна, по отношение на това предложение. Има и а, някои други точки, които биха могли да допринесат за економии и а, за укрепване на отговорностите. А, има добри предложения. Например, със сигурност е необходимо увеличаване на работно време. То ще бъде свързано и с намаляване на броя на персонала. И тук съм убедена, че предложението за намаляване на персонала или замразяване на активните административни разходи е добро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 със сигурност институциите обаче трябва да бъдат а, третирани по друг начин. Вие със сигурност не можете да имате едно и също отношение а, към всички институции, за всички да има економии 5%. При някои това ще е възможно, при някои не. При такива институции, в които а, са имали, е имало увеличаване на персонала през последните години с 100%, ще бъде по-лесно, но при други ще бъде трудно. При институции като Европейския парламент, където езиковият режим е съвсем различен от този в комисията и е, съвета, където е, имаме пълен езиков режим, където по Лисабонския договор вече имаме много нови правомощия и действаме по съвсем друг начин е, от отколкото други институции. Този подход със сигурност не е подходящ. Правилно е, че трябва да се реализират мерки за економии. В економическа криза сме, но съм убедена, че а, при сумата на процентния дял трябва да формираме коридор, в който институциите да могат да действат гъвкаво. Сега, например, друга институция, Комитета на регионите, там със сигурност е много по-лесно защото там а, е, бяха сменени доста хора от персонала през последните 10 години. Знам, а, е, господин заместник председател на комисията, че може би ще сте на друго мнение, но а, е, увеличаването на пенсионната възраст, на работното време, също така увеличаването за, на възрастта за предварително пенсиониране, това а, във всички случаи са важни а, въпроси, а, също така за лицата на менеджерски позиции да не се заплащат допълнителни часове труд. Всичко това, както и пътуването до родните места, това са идеи, които са полезни, които трябва да бъдат съобразени с нуждите на служителите, но и с новите технологии. Имам предвид най-вече в транспорта, така че трябва да се даде възможност лицата да доказват, че наистина са са пътувани. Иначе, е, както казах, много от е, нещата, които предложихте, според мен са добри. Очаквам с нетърпение резултата от социалния диалог и се надявам, от всички страни да получа подкрепа тук в парламента. Знам, че има колеги, които искат да бъдат обсъдени други теми. Знам, че в други комисии има други предложения. Обедена съм, че ние ще успеем да внесем необходимите допълнения. Благодаря на докладчика, сега колегата Звевка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря господин заместник председателя на Европейската комисия за задълбочения анализ на направената предложение за реформа. Аз съм винаги за реформа, но реформа не значи разрушение. Разбира се, можем нещо да подобрим, е, можем е, да е, се откажем от нещо устаряло и така да се съобразим с настояща ситуация. И за това искам да кажа нещо, с което изобщо не съм съгласен. Няма такова нещо като ефтина администрация. Няма такова понятие. В е, е, Полша някои безотговорни е, официални лица говорят за ефтина администрация. И това доведе до катастрофата в Смоленск и до други нещастия. Трябва да търсим ефективност на институциите. т.е. трябва да се търсят решения, за да станат ефективни институциите. Аз се радвам, че вие говорите за качество, опит и компетентност компетентност, но това трябва е, съответно е, да бъде заплатено както трябва. Вие казахте, че е невъзможно да се привлекат много добре подготвени специалисти, защото ги няма на пазара. Средната категория застарява и това ще се задълбочава. Така че нека да се сроточим върху заслугите. Аз съм напълно съгласен с това, което каза докладчика. Е, господин Балтазар, като докладчик Сянко от Народната партия, изцяло споделя нейните мнения. Аз е, искам в е, предложението е, да видя и каква ще бъде кариерата, изобщо как ще се издига лицето. Ако дадено лице от 15 години работи на най-съща длъжност, без да се издига, все пак се смята, че въпреки това напредва, защото просто с годините му се увеличава степента. Те мог, ако, тези, които обаче не работят както трябва, трябва да бъдат уволнени, а не да се издигат. Така че издигането трябва да бъде свързано с развитието. Нещо друго, да се преразгледат е, е, тези 5% съкръщения в броя на е, служителите. Ние не сме съгласни, защото, както Дагмар, както каза, Европейския парламент работи по съвършено различен начин от съвета или от съда защото те нямат персонал, е, това се отразява и на делата. Все повече и повече се точат делата. Така че е, трябва да се разграничат целите е, при съкръщението на работните места или да се откажете от съкръщения в съвета или да ги забавите, но не може да бъде на същото ниво, както в съвета или в комисията. Вие можете, разбира се, да разчитате на нашето близко сътрудничество. Аз проявявам интереси към социалния диалог. Вече проведох някои срещи и знам как ще изглеждат те, но едновременно с това ние ще ви подкрепяме във вашата решимост, защото е, ние се нуждаем от реформа, но тя трябва да бъде разумна. И е, е, не може да бъде нещо, което е, е, медиите ще представят като някакво крайно решение. Е, нека да предоставим фактическа информация, тази, която вие ни предоставяте е един бюджет от бюджета на Европейския съюз 1%. 1% е, не са огромни средства. Всичко най-хубаво, господин комисар. Колега Масип. Колегата Масип. Благодаря, господин председател. Мисля, че не става дума за това дали депутатите са съгласни или не, просто няма друго решение. Мерките, които бяха представени тук, ще трябва да бъдат приети и в тази връзка искам да задам въпрос. Кога вие смятате, че ще влязат в сила тези мерки и какви ще бъдат е, преходните мерки. Благодаря. Обаче е, гледам, че времето напредва. 10 минути ни остават. Госпожа Лихтенбергер. Аз е, ще бъда много бърза. Първо, Съгласна съм с колегата Род Берен, когато става дума за въпроса за географското разпределение и по-низките степени на заплащане. Много моля, не подценявайте тези категории на заплащане. Те са много по-важни, отколкото се мисли и тук е, трябва да се запази географския баланс. Ние просто сме задължени да го направим. Ако има дисбаланс, това ще се отрази е, в върховете на ръководството. Тук трябва да бъдем много внимателни. Второ, не искам да започвам тази полемика срещу държавните служители в държавите членки, предложенията и така нататък. Но аз мисля, че при цялата тази уредба, вие говорихте за 5%, да вземем предвид, че при по-високите класове на заплащане, не е толкова болезнено, ако се смъкнат няколко процента от заплатата, отколкото в по-низките класове на заплащане. И може би това ще бъде по-добре, отколкото да а, имаме а, такива дисбаланси, такава а, изпъкнала криза. Крива. Да, да, става дума за това ограничение, знам. И още нещо, което ми създава до някъде проблем, това е въпроса за менеджмента и участието на жените. Има някои разпоредби тук, които засягат участието на жените в управленските нива. Това е, е приемливо, това е възможно, но а, тогава, когато стъкленият таван бъде укрепен с още един устъп, едва ли е, с още един статут, може би, е, не мисля, че това е доброто решение. В е, Всъщност, ние с какво се сравняваме в държавите членки? Ако се сравним с дипломатическата служба, ясно, че печелим по-малко, получаваме по-малко. Обаче трябва да се направят някакви смесени сравнения между администрацията в държавите членки и служителите на дипломатическата служба. Ясно, към нас изискванията за владение на езици са по-големи и така нататък, но не можем съвсем да се сравним с тях, защото знаем, че дипломатите в определени държави държави членки е, до някъде създават проблеми по отношение на заплащането. И накрая имам една мечта. Искам по-силен обмен между националните администрации и администрацията на Европейския съюз, за да се укрепи е, разбирането в националните администрации. Но това може да стане само съвместно с държавите членки, защото ако те оставят хората да чакат отзад на опашката, имам предвид е, служители на Европейския съюз, завърнали се в родната си страна, тогава става много трудно. Никой от високо квалифицираните не може да напредне тогава и е, тогава вече имаме проблем. Ако това успеем да уредим, ще имаме успех. Е, госпожа Тайн. Господин заместник председател на комисията, първо искам да ви е, поздравя за мерките за економии, които вие искате да предприемете и които аз смятам за абсолютно необходими. Честно казано, за мен не представлява проблем двама души да стоят в е, една е, стая, в един офис, да вършат една и съща работа и да бъдат заплащани по различен начин. Познаваме този проблем от държавите членки. Аз идвам от Берлин. При нас има има такава дискусия, които, за, която засяга автобусните шофьори, които вършат една и съща работа, но получават различни заплати и това е в хода на общите економии. Имам обаче един въпрос за изясняване и повод за това е изказването на господин Свивка във връзка с кариерните възможности. Е, казахте, има малко британци, малко германци, най-вече за ръководни позиции, защото хората на ръководни позиции всъщност не получават е, достатъчно високо заплащане. Спомням си за моята дейност в е, парламента. Срещнах служители на комисията, те е, бяха около 50 годишни и малко преди е, излизането в пенсия искаха отново да е, станат служители на комисията. Значи 10-15 години те преди това са работили като адвокати и ми казаха, че в момента като германски служител на висок пост в комисията няма никакви шансове. Трябва някой да е млад, и да идва от България или от Румъния. Това си спомням от тези разговори. И за това искам да попитам дали проблема с географското разпределение и недостатъчното кандидатури от някои държави членки, това дали се дължи на недостатъчното заплащане или на недостатъчните възможности за кариерно из израстване. Госпожа Регнер, накрая и накрая господин е, Шепчовеш. Благодаря, господин е, председател. Благодаря и на вас, господин Шевчович, е, за това, което се опитвате да направите. Това наистина е една огромна задача. Аз е, бих искала да ви помоля да е, предприемете всичко, за да не се получи създаване на много класово общество в европейските институции. Аз като депутат не се чувствам добре, когато ползвам шофьор и виждам, че има най-различни условия на труд за тях. Искам да ви задам конкретен въпрос във връзка с пенсиите, защото те въобще не бяха предмет на настоящата дискусия. Дали е, тази вноска за солидарност ще се отнася и за пенсиите, ако да, защо не? И а, е, също така а, е, добавките за работа в чужбина. Не съм сигурна дали използвам правилната терминология. В случая се служа с националната терминология на Австрия. Дали тук се предвиждат някакви новости? И е, според мен, например, е много необходимо, когато служителите започват работа в Брюксел – предвид е, на промените, които трябва да претърпят е, в условията, които са различни от родната им страна, е, да, на тях са им необходими такива добавки, обаче когато някой работи от 20 години тук, би трябвало като процент тези добавки да намаляят, защото той вече е свикнал с условията. Да, аз изцяло ви подкрепям мисля, че отговорите ще ви дадат възможност да изясним някои от въпросите. Още от началото искам да уверя е, вашата комисия и вас лично, като европейски депутати, да ви кажа, че ние сме на ваше разположение. Е, съгласна съм, че задачата е много трудна. Е, технически са въпросите. Е, правилниците за държавните служители не са четими. Моите служби и лично аз ще бъдем на ваше разположение, ако искате някакво изяснение. Сега, е, през следващите е, седмици и месеци, след като бъде изготвено предложението, председателя Баросо и аз се срещнахме с представители на синдикатите. Политическия диалог вече започна. Утре ще бъде първата среща с, с генералния директор. Ще започне изготвяне на графика и след вакансията ще продължим. Е, Разбира се, ще ви уведомяваме е, надлежно е, за е, напредъка на работата. Ние вече обсъждахме въпроса с личния състав. В крайна сметка се отмени тяхната стачка. Както вече казах и в писмото казах, ние сътрудничим с синдикатите. Вчера в отговор на въпроса на господин Дзивка и на други, ние започнахме политическа консертация по премиите и насърченията и издигането и искам да кажа, че ще се опитаме да, да упростим процеса и да намерим е, мерки, е, за да може е, всякакво издигане да се основава на заслуги, но е, все пак е, има е, солидна перспектива е, за издигане на персонала, е, който работи чудесно, но се търси баланс най, тези, които най-много работят, е, трябва най-бързо да напредват в кариерата си. И така трябва да бъде във всяка система. Сега, е, госпожа Дагмар Омберец е, ми зададе трудни въпроси, съкръщения, предвид спецификите на различните институции. А знаем, че Европейския парламент е специфична институция, но всяка институция си има своите специфики и е отговорна, включително и моята. И аз мисля, че ако е, е, е видите увеличението през последните три години, ще видите е, процентите, че са доста чувствителни и за това ние търсим някакви, ние търсим ефективност. Искаме да подобрим работата си с 1% годишно. Мисля, че е, трябва във всяка институция да има такава възможност, но в края на краищата ще има бюджетен метод, е, защото мисля, че е, е, ще има критики, ако няма достатъчно бюджет, но е, всички економии зависят от всички институции, така че това засяга и агенциите, защото те са значителна част от бюджета. Сигурен съм, че е, тези въпроси в последствие ще се разглеждат в подробности. Освен това, трябва е, да имаме предвид, че ние предлагаме съкръщение от 5%, обаче работата увеличава. Примерно е, годишното връщане в дома, това са 4-5% от часовете за работа, така че 5% е съкръщението, но резултата е чувствителен. В край... Е, е, секретарията в край на краищата е, ще има политически и бюджетен избор – аз разбирам, че за секретарят, който, секретар, който идва от е, отдалечена част на Европа, който доведе цялото си семейство в е, Брюксел, и защо за да вземе такова решение, той трябва да прецени, че целият му активен живот ще премине там. Аз напускам родината си, отивам в друга страна и може би техните заплати няма да бъдат достатъчни, за да се гарантират затрудненията. Но ние искаме подробен анализ какви са изискванията за работата, какво точно трябва да направиш е, и какви изисквания да отговаря на е, служители на договор, е, за да и затова ние предлагаме безсрочен договор. Ние знаем, че много от слушателите на договори настояват за тях, особено секретарията, който работи при такива условия вече. Съгласен съм с господин Цвивка, че трябва да реформираме, не да разрушаваме. Аз изцяло го подкрепям. Ако внимателно погледнете препоръките от нашите отделни страни за економическото управление, ще намерите едно изречение, което много често се пред членки е, ерозия на административния капацитет. Затова има проблем с освояването на европейските средства, управлението на проектите. Не може да има само съкръщения, съкръщения, съкръщения. Трябва да има и добра администрация, за да работят държавите. Трябва да се промени философията. Аз е, смятам, че европейските фондове ще се управляват с много по-голямо участие на комисията. Проблемът е в много държави членки е, че те нямат административен капацитет за управление на европейските фондове. И в крайна сметка се намалява конкурентоспособността на Европейския съюз трябва да се види е, какво да се прави и каква е целта, дали се заслужава да се прави за да се запази е, високо качество на персонала. Съгласен съм с това, което някои от вас казаха, че заплатите са важни. Е, сега, е, от 35 години се назначават хора в комисията. Мисля, че в заплатите са, ако ако за млади хора заплатите са привлекателни, обаче ако сте на 35 години, вече имате някакъв опит и вече не са чак толкова привлекателни тези заплати. И мисля, че с удоволствие ще дойда тук и ще ви кажа нещо повече за географския баланс, това, което се наблюдава през последната картина, конкретен отговор на конкретния въпрос на господин Масена. Всичко зависи от това как ще управляваме съвместното взимане на решения, дали ще приключи целият законодателен процес Лично аз бих искал да приключим законодателния процес през лятото на 2012, е, за да се подготви системата е, за правилници за кандидатстване в началото на 2013 година. Всичко ще зависи от заплатите, иначе ще има много голяма импровизация. 55 000 щатни служители не е нещо добро. Мисля, че и съвета трябва да прояви разбиране. И разбира се, ще има преходни мерки, особено за прилагане на пенсионни схеми. Трябва да има преходни периоди, за да може постепенно да имаме предвид увеличението на пенсионната възраст. Сега за равното представяне на половете, благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. И в друг документ засягаме въпроса. Искаме преди 2013 година да постигнем цели, така че преди да напусна като комисар, ще мога да ви кажа какво сме постигнали. Е, поне 25% от ръководните длъжности да бъдат жени. Е, вие знаете, че сега в комисията работят повече жени, отколкото мъже. Е, трябва да се увеличи тяхното представителство в ръководни длъжности. Тук имаме много амбициозни цели и се надявам да го постигнем и ще ви дам е, цифри е, е, до 2014. Аз мисля, че имаме доста врагове сред дипломатите в Брюксел но ние, провер... ние е, сравнихме нашите заплати с техните. И... Техните заплати са много, много, много конкурентоспособни. Не говоря за комисията, както си представяте. Това, е, ние ще бъдем ясни по този въпрос. Ние искаме същите лица, същите качества, същия тип лица и за това смятам, че трябва да имаме и това предвид. Сега, за географския баланс на ръководни длъжности и тук с удоволствие ще ви дам конкретни цифри но когато говорим за последното разширение, информацията, която са ви казали, не е 100% вярна, защото имаме големи проблеми да изпълним тези цели е, за новите държави членки. Бих казал, че ако се вземе предвид относителното тегло на страните, това се отразява в броя на официалните служители в комисията – така че този цел е обе трети от е, реалното им тегло. Може би знаете, че миналата година е, трябваше е, да е, правя специално назначение за EU6 и EU3, е, защото от три страни не можах да намеря лица за директори и е, тази година ще е, приключим целият процес по изключенията ние търсим е, ръководна длъжност от България и от Румъния. Така че е, само е, от всички нови държави членки има по един е, ръководител, само Польша и Унгария има два. Така че е, е, няма блъсканица на ръководните длъжности. Ако погледнете е, е ръководните длъжности, мисля, че проблема е, започва от е, началото. Как да привлечем е, висококвалифицираните дипломирани лица? И там аз виждам някаква разлика, която ще продължи през 10-15 години в тези нови, когато те стигнат до ръководна длъжност, тогава ще имаме проблем. И тук трябва да търсим географския баланс на всички нива, на всички. И последния конкретен въпрос за пенсиите и за експатрирането, средствата за това, че се напуска родината, ние не ги получаваме, защото ние сме убедени, че е, ще се промени дискусията при конкурентоспособността на пазара на труда. Както знаете, аз е, бях държавен служител в дипломатическа служба и когато дойдем в Брюксел, винаги имаме два дома, две къщи, така сме се избрали. Трябва да имате два къщи, да гледате родителите си, братите и сестрите. Трябва да си ходите в дома. Не можете, като дойдете тук, е, да не се връщате в родината си. Е така че е, е, колкото по-големи са ви нуждите, толкова по-големи е, добавки ви се отпускат. А сега специално за пенсията, виждате, че зависи дали е, се пенсионирате 2004 година, когато се намалиха пенсионните права е, и вече се увеличи един път е, пенсионната възраст, сега предлагаме ново увеличение, намаляваме възможността за ранно пенсиониране и увеличаваме и възрастта за ранно пенсиониране. Така че, когато говорим за пенсии, е, ние сме реформирали вече системата и мисля, че сигурно знаете, е, че е, пенсионните вноски са най-високите в Европейския съюз 1,6%. Ако ги сравните с някои държави членки, ако сте държавен служител, където не плащате нищо, никакви пенсионни вноски, мисля, че това е важно и е, благодаря, господин заместник-председател на комисията. Много пресрочихме времето и за това веднага приключвам. Благодаря на всички за оказаната експертна помощ. Благодаря на всички. Прежелавам приятна лятна почивка и специално благодаря на преводачите за това, че останаха тук 20 минути повече.